Ladies and gentlemen. Дами и господа, Предлагам да започваме. Ще започнем с а, интересното следобедно изслушване. Искам да приветствам всички с добре дошли на тази среща. Вероятно, повече хора ще дойдат в залата, тъй като много от депутатите се опитват а, да си вземат билети в връзка с избухването на вулкан, което обърква плановете за пътуване. И така, добре дошли на всички. Искам да приветствам с добре дошли основните ни оратори, един от които е, е професор Стефани Грифет Джонс. Тя е професор в Колумбийския университет в Нью-Йорка. Добре дошла, госпожо Грифит Джонс. Вие имате широк опит. Вие се занимавате с въпросите на глобалните капиталови потоци в бързо развиващите се пазари, в макроекономическото управление на тези потоци в Латинска Америка, Европа, Африка, на юг от Сахара. Вие също разглеждате проблемите, свързани с финансовата реформа в контекста на Базел 2, на хедж фондовете и дериватите. Всичко това са изключително актуални теми. Вие сте наш скъп гост. Искам тук да напомня следното. Това е заседание, което се предава на живо по интернет. И за това бих искала да ви помоля да не говорите твърде бързо. Би било най-добре, ако говорите с темпо, което да позволи на преводачите добре да се свършат работата. Защото, както обичайно, тук имаме множество преводачи в Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази покана да направя тази презентация по, пред вашата важна комисия по един толкова ключов въпрос. Бих искала да спомена, че през 30-те години имаше специална комисия, която доведе до съществени регулаторни реформи в Съединените щати. Така че вие имате огромна възможност да допринесете за промяната. Двата въпроса, на които бих желала да се спра, се отнасят до това каква финансова система от каква система се нуждае а, света, за да има устойчив економически растеж и как Европа може да има водеща роля в това начинание. Финансовия сектор не трябва да бъде пасив, както забелязваме през последната година, а по-скоро да се превърне в актив в подкрепа на растежа. Но преди да говоря за ролята на финансовия сектор и по какъв начин трябва да упростим и променим този сектор, така че от лош господар да стане добър слуга на економиката. Моят шеф Джордж Стиклис често казва това. Искам да се спре на макроекономическия контекст, най-вече на световната економика, с акцент най-вече върху развиващите се страни. Мисля, че, както на вас е добре известно, една от причините, поради която света избегна основна голяма рецесия, такава каквато имаше през 30-те години на миналия век се дължеше на това, че имаше прилагането на контрациклични политики в много развиващи се страни, най-вече в Китай. Имаше силна макроекономически отговор, който не доведе до сериозна рецесия. Така че имаше възстановяване, което се базира на политика на различни нива. Трябва да целта е е да се предотвратяват бъдещи а, кризи и <clears throat> ние можем да поздравим МВФ, че допринесе да се избегне голяма депресия, както през 30-те години на миналия века. Но ако има оттегляне, това може да доведе до рецесия или пък ако има твърде бавен растеж в развиващите се страни. Може би най-напред да се запитаме, кои са причините за успеха. На първо място това се дължи на политическата намеса в развиващия се и развития свят. Имаше кенсиански по тип отговор в Китай, както и други страни в Източна Азия повече от 5% от БВП беше заделен за фискален стимул в отговор на кризата и най-вече като отговор на резкия спад в изнука. Развитите страни, разбира се, също имат институции, които съвсем не са съвършени, включително Леман и други. И нещо, което не се споменава често, когато се приложи изпълнителния план, мисля, че политическото ръководство не наложи условия, свързани с регулирането, лимитирането на а, премиите, а, ясни условия за възстановяване на предоставянето на заеми, също за налагането на данък след като тези банки се възстановят, за да се върнат заемите, така че да се стигне до една по-устойчива финансова система. Втората причина за възстановяването, по мое мнение, е наличието на паралелен двигател на възстановяването. През 30-те години на милия век Финансовия сектор беше поставен на колене, но сега имаме силна економика, доста силна финансова система, която е в състояние да реагира бързо чрез фискален стимул, но също и бързо да разширява предоставянето на кредити. Китай, Индия, Бразилия имат доста силен обществен сектор, т.е. те не трябва да договарят с частния банков сектор за предоставянето на повече заеми. Те просто им казват да го направят. Обществените банки в Китай всъщност отдават повече заеми, отколкото е търсенето. Има интересна полука – в тези страни, включително развиващите се страни, които имаха голям публичен сектор, като Бразилия, Китай, Индия, можаха да следват експанзионистка фискална политика, контрациклична политика. Това компенсира намаляването на международните кредити. Други страни като Чили, например, където имаше много добра контрациклична имунитарна политика, не разполагаше с този инструмент, тъй като публичните банки съм, вземат малък дял от банковия сектор, така че те не можеха да увеличат предоставянето на кредити в такава голяма степен. Затова и растежа там е по-скромен. Считам, че от това можем да направим извода, че масовите кенсиански политики действат, особено когато страните следват разумни макроекономически политики по времето на бума и могат да прилагат контрациклични фискални политики и монетарни политики в периоди на спад. Сега бих искала основно да се спра на това от какъв финансов сектор се нуждаем за устойчив растеж. Ние знаем на първо място какво не искаме. Ние не искаме финансова система, която води до чести и скъпоструващи кризи. На второ място ние искаме систем, финансова система, която при криза или спад, резултат от собственото им развитие или други шокове в економиката, би а, могла да а, подкрепи по контрацикличен начин възстановяването. И на трето място, дори още по-важно е а, подкрепата, необходимостта от устойчив и равнопоставен растеж чрез финансирането на фирми, най-вече на малки и средни предприятия, както и потребностите на обикновените хора чрез ипотеки по един финансово устойчив начин. Това се осложнява, но всъщност нещата са доста прости. Имаме доста прости финансови системи, които действаха много добре страни като Канада все още ги имат. Също и в Европа съществуваха след войната. Някои от развиващите се страни също ги притежават. Е, имаме три цели. За това и трябва да имаме, по мое мнение, три инструмента. Първият инструмент трябва да бъде регулирането. Да се справим с твърде либерализираната финансова система чрез регулиране. На следващо място трябва да подчертая, че има силното одобрение на този подход от страна на президента Обама. Той каза, че е ключов урок от тази криза да се ограничат безконтролните финанси. Така че това не е академичен разговор, това е изявление на президента на Съединените щати. защото когато има безконтролни финанси, има много висок риск, а това е неприемливо. Ще се спра в по-голяма степен на регулирането след малко. На второ място, аз вече подчертах, че трябва да преосмислим каква да бъде ролята на обществените банки до, чрез контрациклични заеми в отговор на кризите. като дават заеми сами или като насърчават частния сектор да прави това чрез използването на пазарни инструменти. В Европа мисля, че има добри институции, като в Германия, в Испания. Разбира се, има и Европейска институция. Това е Европейската инвестиционна банка. Това е изключително целен инструмент, при финансирането на трансевропейски инфраструктурни проекти. В развиващия се свят хората се опитват да следва този пример. Мисля, че и САЩ, администрацията на САЩ разглежда такива възможности. Третия инструмент са иновациите, но не иновации в смисъла, който разбира финансовия сектор създаването на сложни инструменти, които водят до бързи печалби, а иновации, които водят до създаването или при създаването там, където са съществували в миналото, доста упростени, добре насочени инструменти за финансиране, например технологически иновации, като използването на Venture Capital, използването на заеми за финансирането на обществения сектор, за да бъде обслужван дълга в по-голяма степен, когато има възход и при криза намаляване на това обслужване. Същото да се отнася и за ипотечните кредити, да има повече гъвкавост в изплащането и предоставянето на, на такива кредити има ограничения в времена на бум, както може да се види в Канада и други места. Понякога оставаме с впечатлението, че всичко това е много сложно, че са необходими да се използват сложни математически модели, за да се оцени риска. Но струва ми се, че основното е да имаме прости правила – които да са трайни, разбира се, които се адаптират е, спрямо промените, но които са насочени в е, услуга на реалната економика. И на последно място искам да кажа няколко неща за регулирането. Ние заедно с професор Штелица и Окампо публикувахме една книга. Искам да кажа няколко неща. На първо място е, че историята на финансите ни учи. Има книга от Райан Карти излязла наскоро, че когато има бързо либерализиране, особено ако не е съчетана с добро регулиране, винаги води до криза. Мисля, че е ясно, че трябва да има добро регулиране да, е- и да трябва да се спазят две характеристики. Да бъде цялостно, еквивалентно, както по отношение на платежоспособността и ликвидността, за всички участници на пазара, за всички пазари, във всички дейности. Ако това не се случи, ще има регулаторен арбитраж е, и ще се стигне до много бърз е, растеж, до прекален системен риск, там където липсва достатъчно регулиране и надзор. В к 20 има консенсус, както и в Борда за финансова стабилност, че това трябва да се направи. Но, както казват англичаните, малките камъчета преобръщат колата и има доста проблеми в реализирането. Това регулиране трябва да включва не само банките, но също и банковата система в сянка. Трябва да се включват инструменти, които са извън балансове, инвестиционните банки, хедж фондовете и прочие. Мисля, че европейците, Европейския парламент а, а, поеха водеща позиция в регулирането на хедж фондовете, но сега има спад в това движение. САЩ работи повече в сферата на дериватите. Иска да ги освети, да ги направи по-прозрачни и да може по-добре да ги регулира, за да не създават проблеми в системата. В областта на дериватите би било добре, ако Европа може да навакса изоставането. И на второ място, регулирането трябва да бъде контрациклично. Мисля, че това се приема в голяма степен в Европа, не чак толкова в САЩ, така че Европа тук е водеща. Основният недостатък на пазара, на финансовия пазар, е фактора на бум и спад. Бъдещото финансово регулиране трябва да се опита да ограничи прекаленото взаимоотдаване в лоши времена и да го увеличи в добри. Това, което е важно, е да се прилагат своевременно правила, да се фиксират тези правила предварително. Ако кредитите се разширя, увеличават съседи каква си сума, трябва да се предвидят мерки и то предварително ако има прекалено увеличаване, защото ако не направим това, по средата на а, бума, можем да се кажем, да, този път нещата са по-трудни, не трябва да се регулира, не, не е необходимо да се затягат а, мерките. Необходимо е да се гарантира, че финансовият а, сектор а, няма да излезе извън контрол – и така в обобщение мога да кажа, за да имаме финансова система, която отговаря на потребностите на реалната економика, е необходимо да имаме добър ефективен контрол и надзор. Ние трябва да отчитаме ролята на публичните институции, ние се нуждаем от подкрепа, от иновации, които водят до инструменти, които правят финансирането по-устойчиво в дългосрочна перспектива. Благодаря ви много. Um, Thank you very much. Много ви благодаря, професор Грифи Джонс. Наистина беше много интересно това, което чухме от вас. И наистина много високо оценявам това, че казахте, че нещата всъщност са доста лесни за разбиране. Имаме също така възможност да участваме в едно обсъждане – Дали всичко е наред, пита председателя. И първо давам думата на господин Томас Ман. Благодаря, госпожо председател. Вие пледирате за simple rules, за прости правила. И освен това, така лесно ни и разбираемо ни обяснихте за какво всъщност става дума, че си заслужава да ви поздравя специално за това ваше постижение. Искам да ви попитам нещо политическо, възползвайки се именно от това, че сте съветник и че сте аполитична. Като представител на вашата институция, вие сте явно по-добре запозната от особено като става дума за фирмите. За фирмите, например, на нас ни казаха следното. Не успяхме на време да регулираме и да сътворим закони и именно това бе причината за кризата. А пък вие казвате точно обратното, че в изпълнение на услугите или в предоставяне на тези услуги, финансовите институции са просто забравили да спазват тези регламенти, тези директиви. В щатите наскоро се проведе заседание на менеджерите на хедж фондовете и е, основната им цел бе да предприемат мерки срещу гръцката криза и мерки за противодействие на лошото разпределение паритета евро-долар. Не знам аз дали да вярвам или да не вярвам на това. Не може да твърдим винаги, че американците нямат право. Например, техният сенат вече взе мерки за разлика от нас. Тоест, аз не съм антиамерикански настроен. Въпросът ми е следния. Вие смятате, че трябва да се регулира против банките, така ли? Че те да се занимават с, с тясно банковите си дела, а винаги когато из, решат да излезат от този кръг правомощия, да се подчиняват на определени европейски директиви или на регламенти. Особено когато става дума за рискови пазари и за хедж фондове това разбира се ще има ефект, ако всички го изпълняват и ние, и от другата страна на Атлантика. Ако го направим като въведем като практика ние тук в Евросъюза, смятате ли, че американците ще ни подкрепят, ще решат да подражават на това наше поведение? Как как смятате, че ще реагира Обама? Говорим за международен контрол, международен надзор на банките. Той трябва да бъде надевропейски, нали така? Ние, например, притежаваме фондове в е, банки с международно участие, така че не бихме могли да парцелираме действието. Ето, за това смятам, че не, бихме, не би трябвало да се прехвърляме топката. Съществува ли наистина или вие смятате ли изобщо за изпълним такъв един международен надзор на банките? Благодаря. Uh, Бих искал първо да се извиня за това, че закъснях. Самолет ми закъсня с един час. И знам, че сега летище е абсолютно затворено. Аз бях последния човек, който успя да се качи. Имаше доста хора, които изобщо не успяха да се качат на самолета си. Заповядайте, давам ви думата. Да, определено доста беше впечатляваща гледката с вулкана. Благодаря ви. Благодаря ви за много уместните въпроси. Те са и доста сложни но мисля си, че те са в същината на темата, която обсъждаме. Смятам, че в момента хора като вас имат много важна роля, а именно да бъдат независими и да не се вслушват много в това, което казват заинтересованите страни. Аз съм член на една комисия, която обсъжда налагането на един международен налог. И когато ние говорим с частния сектор, с банките, те веднага ни казват, че това е невъзможно за осъществяване. А ние знаем, че това е нещо напълно осъществимо. Мисля си, че същото с регулирането, с всичко, което ще ограничи краткосрочната печалба. Обаче, когато разглеждаме нещата, в дългосрочен аспект, от гледна точка националния и европейски интерес, от гледна точка на интереса на обикновените граждани, става ясно, че една добре регулирана финансова система е в дългосрочен интерес на всички. И ако Европа иска да бъде успешна и конкурентоспособна в глобалната економика, тя има нужда от добре регулиран финансов сектор. Мисля, че в бъдеще хората ще разглеждат финансовата система като нещо, което е добро за инвестиране, за съхраняване на техните спестявания, ако това е нещо, което е добре регулиране. Затова ние бяхме свидетели на едно трескаво намаляване на стандартите и на регулацията. Смятам, че сте абсолютно прав, че координирането на действията с САЩ е от решаващо значение. Но проблемът, че има един параграф 22 и това е проблемът с колективните искове. В щатите казват, ние а, извинете, това е колективният подход. В САЩ казват, ние не искаме да регулираме, защото европейците не искат да регулират. Предполагам, че в Европа се чува нещо подобно. Ние трябва да мислим глобално и трябва да мислим дългосрочно. И в този аспект аз мисля за глобално регулиране на финансовата система. И вие намекнахте за нещо, което аз мятам, че е правилно и това е едно стратегическо мислене и наистина ние трябва да се движим максимално бързо напред. Но в момента мисля си, че Европа е образец на едно по-добро регулиране и Европа чрез този парламент, например, много правилно изрази своята загриженост от това, че е необходимо да се регулират хедж фондовете от гледна точка на благоразумното управление. И мисля си, че САЩ има на какво да се получи, то, както и в други сфери. Например, регистрация и извършване на регистри на управители. Мисля си, че самите фондове трябва да имат определени минимални изисквания за капитал. Необходимо е колкото се може повече да има стремеж към координация. Да не се допуска обаче и липсата на координация да ви забави, защото това е нещо, което може да ви парализира. И също така финансовия сектор много често ви казва, спрете да го правите. Много често казват, откажете се от това, това не е добра идея и ви казват, само когато постигнете консенсус, тогава го направете. Те го правят, защото знаят, че никога няма да има пълно съгласие. Затова е много важно да действате стъпка по стъпка, без да позволявате да бъдете припънати. За фондовете за солидарност смятам, че данъците трябва да внасят средства посредством данък в тези фондове и разбира се, чрез по-високи провизии, чрез по-високи изисквания към капитала, неща, които се обсъждат, но още по тях не е постигнато съгласие. Но това са неща, чрез които може да се предотврати кризата. Защото в крайна сметка банките ще трябва да се спасяват с публични средства, ако системата даде срив и затова ще плаща да накоплатеца. Затова е необходимо да има изисквания към провизиите, към капитала и в доклада Уорк нещата са много ясно казани. Провизиите могат да се използват за бонуси или за разпределени дивиденти. И не трябва да се извършат разплащане, докато капиталът не е достатъчно силен. И това е един също непряк начин да се регулират възнагражденията в сектора. Добре, Ханс Петър Мартин, заповядайте, вие сте следващия оратор. Благодаря. Да, много благодаря. Беше много интересно да ви слушам, госпожо професор. Вие твърдите, че нещата не са всъщност сложни и че просто човек трябва смело да определи точни правила, точни принципи на действие. И освен това, трябва не само еквивалентно, а и циклично да регулираме. Както знаете, всъщност, ние тук отдавна работим по тези въпроси. Вие самата казахте, че трябва да се обсъжда това на парламентарно равнище особено, но не бива да забравяме и други евентуални участници в дебата, когато особено става дума за финансови деривати, за рискове, кредитиране и така нататък. Вие, според вас, Това, което вие бихте казали, госпожо Грифит Джонс, дали смятате, че вие вървите по прав път или вие виждате в момента едни тенденции в този парламент, в съвета и особено в Европейската комисия, които да посочват, че се правят стъпки назад и че отново се оставят много вратички в регулацията на всички тези сфери а вие призовавате към регулация на тези сфери. Бихте ли могли да бъдете много точни? Дали знаете за доклада ГОЗЕ, знаете ли за предстоящите изменения? Защото това е кръгълния камък на новото законодателство, по което в момента работим. И моля, не дейте да се смята задължена да ни правите комплименти. Поне аз мога да ви кажа, ние искаме сериозна оценка на проблемите от вас. Втори въпрос за дериватите. Вие споменахте, че САЩ са пред Европа в това отношение. Като независим експерт, какви препоръки бихте дали най-вече на нас? Какви инициативи можем тук, в тази парламентарна комисия, да предприемем ние и на по-високо ниво, на ниво на Европейската комисия и на ниво създаването на европейско законодателство? Това са сложни въпроси са се стремя да следя законодателството. Не мога да твърдя, че познавам цялото законодателство. Аз знам, че в момента се предлагат предложения за смягчаването на въздействието на цикличността на економиката. И смятам, че е важно да има конкретни правила. Трябва да има, както вече казах, предварително зададени правила, така както беше направено в Испания. И това е нещо, което носи големи предимства. Също така не смятам, че трябва да се пренебрегва значението на последователността в правилата на счетоводна отчетност. Това е важно за финансовата стабилност и растеж, но разбира се, правилата за счетоводна отчетност не са абсолют. Преди те са били направени така, че да отговарят на интереса на инвеститорите но те трябва и да отговарят на интересите на финансовата стабилност. Мисля се, че що се отнася до хедж фондовете, Европейския съюз започна много добре, но виждам, че процесът се забавя. Микрофонът на оратора е изключен. Да, мисля си, че почнах да говоря по-бързо. Микрофона ми автоматично се изключи. Това е много подозрително. Мисля, че сами по себе си хедж фондовете са важни. Но мисля, че важно е също да се запази набраната инерция, на... набраната скорост при оформят на регулацията. В САЩ, например, има определени ограничения върху съотношението между собствен и заемен капитал, но постепенно тези правила започнаха да се либерализират, както и в Канада. Стана това, но тъй като в САЩ либерализацията беше по-силна, затова там проблемите бяха и по-силни. Така че смятам, че трябва да се движим в, това, в тази посока. Разбира се, за дериватите. Когато говорим за деривациите, трябва да сме наясно, че това е една много сложна сфера. Микрофонът не работи. This one is working Микрофонът вече работи. Голямо предизвикателство. Мисля, че що се отнася до дериватите, това е една сложна област – Впечатлението ми е, че някои деривати са толкова сложни, че те създават много системен риск и нямат толкова голямо положително влияние в макроекономически аспект. Тоест трябва да се помисли дали изобщо те са полезни като цяло за обществото или просто трябва да бъдат забранени. Но може ли да ги разделите? Ние знаем това, което ви казвате, но от ваша гледна точка има ли възможност да разделим социално полезните деривати и да ги разграничим от онези деривати, които водят до системен риск и няма никаква полза за економиката и обществото. Както вече казах, това е сложно и определено ще има някои микроекономически недостатъци, може би някои дребен земеделски производител няма да може да получи е, финансиране или кредитиране за износ на своята продукция, но мисля си, че нещата могат да бъдат определени. Някои деривати ние видяхме, че те водят до проблеми. Мисля си, че примерно слоповете за кредитно изпълнение са такъв случай, защото в този случай е един частен субект може да получи застраховка, която е важна за цялата система. Затова трябва да се задава въпрос каква е ползата. И във вашата комисия се обсъжда нещо, което вече се обсъждало в САЩ. Вие имате една оценка на лекарствата. Разглежда се каква е ползата за пациента и кои са страничните ефекти, които са вредни за пациента. Така че също трябва да се прави от гледна точка на защита на системата и на потребителя. В случай с дериватите смятам, че ще бъде много полезно те да бъдат стандартизирани. И след като стандартизирани, те трябва да се продават чрез борси. Първо, за да се осигури прозрачност, т.е. хората да знаят какво се случва. Не може да има милиарди, трилиони инструменти, които се търгуват и не се знае какво се случва. И не може да се вземе никакво решение, защото няма никаква информация. Така че след това, като втора стъпка, може да поискате да решите да ги регулирате, например, като изискате определени резерви, създаване на определени резерви. Но разбира се, това също създава определени разходи. По този начин обаче ще бъде предотвратен прекомерния растеж и второ, по този начин ще имате буфери, така че в лоши времена ще има по-малко вероятност от фалития. Мисля си, че пазарът може да го направи сам по себе си. Аз си спомням, че работих с много банки в Бразилия, по дериватите и те ни казах, кажете на Централната банка, че няма нужда от изисквания към резерви. И аз попитах, защо сами не го направите, защото ви знаете, че това е правилно. Те казаха, ние не можем, защото ако ние го правим, но нашите конкуренти не го правят, ние просто ще изгубим клиентите си. Затова тези неща трябва да бъдат вградени в регулацията. Нещата са съвсем лесни. И трябва да също да отчетете, че по образованите хора в финансовия сектор ще ви разберат. Това са сложни въпроси, както каза госпожа Грифит Джонс, но най-сложното е, че нямаме достатъчно време. С това искам да приключа списъка на желащите да се изкажат е, и искам да помоля колегите, които ще вземат думата, да се ограничат до една минута, след което да получат и кратък отговор. А, Оли Шмидт, е, Перванш Берес и Лиза Ферейра. Оле Шмет. Благодаря, беше много интересно да ви слушам, госпожо професор. Доминик Штраус Кан беше тук преди няколко седмици и той каза на базата на своя опит и той ни даде следния съвет, че не трябва да се фокусираме твърде много върху регулирането, а по-скоро върху надзора. Защото регулирането може да реши проблем, поне това е моето тълкуване. Може да решите проблема сега, знаете какви са продуктите, имате строго законодателство, но според мен не е ли това винаги целта? Аз съм тук в парламент вече от 10 години. Ние непрекъснато се движим, има непрекъснато промени. Ние се опитваме да стреляме по Виждаща движеща се мишена и винаги сме а, изоставащи. Ние сме 27 държави членки в Европейския съюз. Е, това не е федерална държава. Това са суверенни 27 държави. Финансовият пазар е толкова различен в тези държави членки. Вие посочихте, че искате да има глобално финансово регулирали надзор. Ние се опитваме да получим нещо като полуевропейска институция. Не считате ли обаче, че има много въпроси, които трябва да получат отговор? Говорим за цялостно регулиране. Във вашия текст, който сте ни представили, вие казвате, че регулирането е много важно. Но дали действително се нуждаем от повече регулиране? Не трябва ли да кажем по-добро, по-адекватно регулиране. Благодаря ви. Аз съм напълно съгласен с това, което казахте за надзора. Един от друг от недостатък беше, че до съществуващите правила не бяха добре прилагани. В случая с Мадов Там е имало 20 посещения на аудитори, но не са установили нищо необичайно. Тоест, нуждаем се от строг надзор, трябва да имаме нужните ресурси. Времената на саморегулирането в Обединеното кралство имаше доста ентусиазъм за финансовото либерализиране. Хората дори не искаха да качат пари, за да наемат регулатори но всъщност това е много добра инвестиция, защото може да реализирате милиарди в последствия. Затова регулирането е много важно. Ние трябва да знаем какво точно се случва на финансовия сектор, да бъдем максимално близо до тази движеща се мишена. Като същевременно се опитваме да влияем на процеса на иновациите и може би екс-анте да стопираме някои от нещата, които изглеждат особено опасни особено когато започват експоненциално да се разрастват. Що се отнася до глобално или европейско регулиране, много е трудно да се отговори за 30 секунди на този сложен въпрос. Вие казахте, че има национални правителства, има някои европейски компетенции, но имаме глобални пазари, глобални институции. И мисля, че това, което е специфично за дадена страна, дребна корпоративна банка в Германия, която дава заеми на местно ниво, очевидно те не може да бъде засегната от европейското и още по-малко от глобалното регулиране. Но една голяма национална банка или голям хедж фонд, които извършват големи глобални операции, то те действат на, на пазар, който е глобален и трябва да има много ясна, точна координация. Мисля, че ако нямат повече суверенност или ако не се откажат от част от суверенитета си, никога няма да се постигне такова регулиране на глобално ниво. Действително се нуждаем от не повече, а по-гъвкаво и по-добро регулиране. Председателя, мисля, че сега можем да комбинираме а, следващите два въпроса на Перванш Перес и на Елиза Ферейра. Много благодаря. Благодаря ви, госпожо професор. Беше много интересно, а и ще е полезно за дебата ви да ви слушаме. обсъждаме. Сигурно си мислите, че това ни е работата като парламентаристи, да обсъждаме. Но, за да организираме по-добре това обслуж... обсъждане, какви мислите, че трябва да бъдат е, целите на нашия дебот, дебат? Дали, може, дали да не започнем ремонта на финансовата система, чрез е, едно общо допитване. Как бихме могли изобщо да организираме дебата, за да не изчезват никого, никога от е, сцената тези тежнения? В е, Базелския комитет няма нито един представител на дългосрочното финансиране, а има специалисти по всички други въпроси. Питала съм това и никога не ми отговаря точно. Казва, това се обсъжда на Г20. Гледам аз обаче, че президентът Обама действа понякога точно на 180 градуса на това, което бе обявил като начална позиция. Как всъщност да оптимизираме условията, в които протича това обсъждане? Нещо, което искам да ви попитам, да поискам съвет, защото сте мъдър съветник – как да процедираме с данъчната сфера. Ако искаме да сложим веднъж за винаги край на данъчните убежища и на изтърпението, източването на данъци или на данъчните измами, как бихме могли да действаме? Аз не съм съвсем съгласна с казаното от колегата Оли Шмидт. Така наречените better regulations, а именно по-добро регулиране, не винаги отговаря на това, като очакваме от него, дали вместо да ремонтираме старото, да не създадем нещо съвсем ново. И на последно място една идея, която вие лансирахте за опазване на правата на инвеститорите, нещо като опазване на качеството на хранителните продукти. Изобщо в Европа в момента създаваме надзорен щит. Опитваме се да опазваме всякакви движимости, недвижимости, ценни книжа, фондови борси, Създали сме прототип вече на този надзорен орган. Предвиждаме как ще се развие в бъдеще, дали евентуално да не търгуваме дори с тези гарантирани бонуси с тези гаранции. Дали те не биха могли също да бъдат обект на транзакции? Да, ето това са моите коментари. Благодаря. Well, I'll speak in English because we don't... Аз ще говоря на английски. Каза госпожа Ферера. Благодаря за това, че направихте това изказване пред нас е толкова ясно. Искам малко да отклоня темата и да ви попитам какво а, е, смятате по някои други аспекти, които са вързани с тази тема? Първият ми въпрос е следния. Вие казахте, че финансовият сектор трябва да служи на реалната економика но в резултат на кризата има сериозни проблеми в реалната економика. Големи дефицити, големи дисбаланси, също търговски дисбаланси, най-вече между Китай и САЩ. И така, какви полки се извличаме от тези други аспекти, които също допринесоха за кризата. На второ място, искам да се върна към създаването на равнопоставеност в международен, международен план. Преди кризата имахме Бретънвудски институции, МВФ също сега продължава да играе роля. Банката за международни разплащания също препоръките на Базелския комитет не са прияти в САЩ. Не е ли малко странно, че не разбираме, че или Европа, или САЩ трябва да определят новата равнопоставеност за следващия етап или пък всички ще рискуваме някои тези опасни продукти да бъдат изнасени или да бъдат локализирани в бързо развиващи се пазари, които имат желанието да играят роля, както пише вчера в Financial Times, да играят ролята на бързо развиващи се пазари и процъфтяващи пазари в финансовия сектор също. Без да отделят твърде много внимание на стратегическия подход. И последният ми въпрос е как анализирате опита на, FD, на Федералния резерв в САЩ, FDIC всъщност. И какво считате за налагането на данък върху финансовите операции? Ние липс... нямаме достатъчно ресурси, но не можем да въведем такъв данък само на европейско ниво или на ниво САЩ. Ще проявя известна селективност. Ще се опитам да прикрия незнанието си в някои случаи, но също нямаме достатъчно време. Въпросите бяха много уместни има яснота за това къде искаме да стигнем, но нямаме вярната институционална рамка. Базелския комитет е твърде ограничено, там са само регулаторни органи, както и представители на финансовия сектор. Те са насочени към финансовия сектор. Ако питате финансовия сектор дали искат повече регулиране, ще ви отговорят ясно, че не. Предизвикателството е на институционално ниво и как да се ангажират представителите на реалната економика в този процес. Така че фирмите, малките и средни предприятия, дори големите предприятия и синдикатите, тъй като тук става дума и за работни места, за пенсии, по какъв начин можем да ги ангажираме в този политически процес. И това е голямата битка, която участие е решена най-много засегнати са развиващите се страни. Така че понякога да проявяват и по-голяма консервативност, отколкото развитите страни. Сигурно ще има силна съпротива, но трябва да има представители на реалната економика. Трябва да се противопоставим на а, действието на, само на краткосрочна перспектива на финансовия сектор. И така аз считам, че е необходимо да има по-цялостно регулиране, т.е. да се обхванат продукти, отрасли, където не е имало достатъчно регулиране или никакво регулиране. Но не трябва да има прекалено много правила. Правилата трябва да са упростени, Критериите трябва обаче да са много широки. В САЩ е много важно, както и в е, Европа, дали да бъдат раздробени големите институции, които се считат за твърде големи, за да се позволи те да фалират. Има една голяма празнина, която трябва да се запълни. Има много въпроси. Не мисля, че има опасение, че развиващите се пазари ще се конкурират с Европа за тези токсични продукти. Те сега нямат проблем в тази криза, но в миналото те са преживели много кризи, така че те са много предпазливи и не купуват токсични продукти. Освен това не генерират такива. Освен това, те имат упростени финансови институции. Като цяло струваме се, че те ще са предпазливи и няма да тръгнат по този път. Това, което имаме, е заражда се балон в развиващите се пазари. Има по-бърз растеж, в някои области имат по-малко проблеми с дълга, отколкото развитите страни. Но те, ако предлагат твърде много а, а, пари, могат да предизвикат а, а, следваща криза. Има очаквания за високи валутни курсове или ликвени проценти и там трябва да се прецени какво може да се направи на национално ниво, а, за да се ограничат тези потоци. Това е сложен въпрос, който трябва обаче да бъде решен. Вие ми зададохте голям въпрос, свързан с дисбалансите Съвсем кратък отговор по този сложен въпрос е следния. Ние обсъждаме въпроса за системата, която в САЩ е базирана на дефицит. Доларите, знаете, че се използват в световната економика, от, е, както излезе книзата на Робърт е, е, Грифин, се говори за този въпрос, но нищо не е направено. Ние трябва да преминем към по-международна валута и към увеличаването на ролята на специалните права за тираж. МВФ в най-лошия момент от кризата емитира 250 мили... милиона специални права на тираж. Що се отнася до налагането на данък върху финансовите въпроси, това е интересен въпрос. Не трябва да се облагат. Говори се, че всичко се облага с данъци, но не и финансовите операции. Това не мога да го разбера. Мисля, че сега имаме а, технологията да въведем такъв данък а, чрез а, сега съществуващите а, компютърни а, разплащания, чрез а, частно-публични партньорства може да се подобрят нещата, така че повечето от операциите да преминават през тази система и ще бъде много лесно да се въведе и управлява събирането на един такъв данък. Няма да доведе до намаляване на ликвидност, но ще повлияе на поведението. И няма да бъде зле за валутите, като еврото, долара, йената, лирата, стерлинга. Но е необходимо да се ограничат по-спекулативните аспекти. Това е начин да се съберат допълнителни средства за държавната хазната, които са доста ограничени. Отмар. Има думата. Госпожо професор. Малко съм притеснен от следното нещо. Имам чувството, имам усещането, че анализираме по един и същи начин, говорим за една и съща цел, но изведнъж споменахте Обама, да по този повод бих желал да попитам дали той, когато обяви повече желание за повече правила, за повече нормативна уредба, дали Конгреса и Сената го следват? Базълския комитет ни става тесен вече, но защо в щатите не забелязват дори и този базълски комитет? Защо не го взимат предвид при сформирането на преговорните екипи? Оказва се значи, че не търсим едно и също. Не си представяме надзора по един и същи начин. Каква е връзката между Штатите и Китай в търсенето на един общ надзорен механизъм. Дали тези двустранни американско-китайски преговори, както и Базелския комитет, са достатъчни? Дали служат на същата цел? Дали не би трябвало да се замислим за нещо по-глобално, като шапка? Знаем, разбира се, че в крайна сметка динамиката се задава. Камертонът е политическата воля. А политическата воля, според мен, бие отбой. Особено спрямо това, което бе обявено като обществена цел. Защо така изведнъж се пречупи политическата воля? Благодаря. Мисля си, че винаги има разминаване между риториката и реалността. Защото сега всички съгласни с останалите за всичко. И всички казват, че да, трябва да има една всеобхватна политика, която да отчита цикличността на економиката. Това можем да прочетем и в декларациите на група на 20-те и нататък. Но когато се вгледаме по-подробно, виждаме, че 10 са много по-малко амбициозни. Смятам, че решението е просто да се продължи да се настоява. Смятам, че политиците са точно тези, които могат да го направят, защото вие мислите дългосрочно. Вие мислите от гледна точка на дългосрочния интерес на вашата економика. Е, най-малкото трябва да го направите и със сигурност го правите повече, отколкото хората от финансовия сектор, които си мислят за бонусите през следващите 3 месеца. Така че вашето мислене е по-дългосрочно, защото вие имате избори на всеки 5 години. Също така, вие имате стратегическо мислене. Вие обмисляте за това на къде ще върви економиката на Европа и на вашите страни. Разбира се, нещата са много по-сложни, отколкото изглеждат, ако мислим само за САЩ. Но ако и САЩ и Европа поемат ясна водеща роля, това ще бъде добре да бъде направено възоснова на глобален консенсус. Ако много това не стане, просто всеки ще тръгне в своята посока и това ще доведе до хаос. Затова смятам, че е много важно да се поеме тази водеща роля. Вие сте прави че скоро няма да има глобално регулиране, но трябва да има едно придвижване в тази посока към по-силна координация на глобално ниво. Защото ние не говорим за някакво глобално правителство. правителство. Това ще бъде един твърде голям скок. Другата възможност, и тя се чува все повече в развиващия се свят, хората там казват, ако не се състои глобалната регулация, ние ще се чувстваме много несигурни и небезопасни. Ние просто ще се изолираме. Мисля си, че и това не е добро решение. Това означава фрагментирани, разбити пазари. И точно за това смятам, че има голям стимул да се действа в посока глобална регулация, защото в противен случай ще има фрагментация на пазарите. Аз бих искал да ви задам няколко последни въпроса. Първо, съгласен съм с вас, че една ефективна регулаторна рамка се разглежда като нещо, което наистина ще реши проблемите. Ако говорим за ефективна регулация. Ние говорим за правила, за инструментариум, за регулация, но ние никога не говорим за хора. Мисля си, че дори най-добрите организационни схеми, дори най-добрите инструменти няма да гарантира това, че хората в нашите страни ще могат да бъдат добре обучени, да работят добре. В момента има много сериозни културни различия. В финансовия сектор има хора, които слушат публичния сектор, други винаги са работили на частния пазар. И бих искал да ви помоля за препоръка. Какво и как би трябвало да бъде направено, за да преодолеем този проблем? Следващия въпрос е следният. Европейският съюз има някои фатални характеристики, понякога просто не се забелязва какво се случва, докато не станат нещата необратими, както сега с Гърция, или дори понякога целенасочено се чака нещата да станат много лоши и да се действа постфактум, вместо да се задават някакви предварителни правила и принципи. Същото въжи и за трансграничните финансови операции. Ако нещо се случи, то тогава се действа, а няма решения, които да се прилагат предварително. Какво ще посъветвате? Мисля си, че това е наистина важен аспект. Проблемът с хората, въпросът с хората е отрешаващо значение. Вие наистина трябва да имате хора, които работят в регулаторните органи, които са добре платени, така че те да не са изкушени автоматично да напуснат регулаторни органи да почнат да работят в частния сектор. Някои казват, че трябва да обвързвате тяхното заплащане с резултатите. Според мен това е доста сложно, но това е нещо, върху което може да се помисли. Защото може да има бонуси, които да са обвързани с много дългосрочни резултати. Вие може една част от заплатата, една доста висока заплата, да обвършате с дългосрочна финансова стабилност. Това се прави в Нова Зеландия. Това е нещо, което трудно се измерва. Но мисля си, че това са неща, които трябва да бъдат обмислени. Престижна работа, работа, която се заема от хора, които са високо квалифицирани. Това е нещо, което е много важно. И това въжи за регулаторните и за надзорните органи. За споделянето на тежестта при кризата. Вие казахте, че Европа е абсолютно неподготвена. Мисля си, че добре в момента да се обмисли създаването на Европейски регулаторен орган и е доста странно, че при цялата интеграция на европейския пазар до сега вие не сте го направили. Второ, да, трябва внимателно да обмислите какви са механизмите за споделяне на тежеста, когато банките са в криза. Примерът с Исландия е показателен. Исландия каза, о, ние само следвахме европейските правила, но трябва да кажа, че те доста свободно ги тълкуваха тези европейски правила и норми. Така че това е нещо, което трябва да обмислите. И наистина вие сте абсолютно прав, трябва да има предварително зададени правила. И вече ви обещавам наистина последния въпрос. Да, Заповядайте. Ще бъда много кратка. Много ви благодаря за вашето изложение. Бих искала да спра на един от аспектите, за които вие говорите. Дали бихте могли да говорите по-висок, пита председателя? Вие сте първият човек, който се изказва тук пред нас и който предлага да се използват инструменти, свързани с извънбалансовите средства и отчетност – ние видяхме при фалита на банката Lehman Brothers, че трябва да се види как в момента се използват тези извънбалансови средства и документи и как те могат да бъдат използвани за да се въведе регулация, отчитаща цикличността в економиката при регулиране на банковия сектор. Дали смятате, че ще се използва специални инвестиционни фондове, специални инвестиционни средства? Например, преди кризата се говореше за една банка, която имаше 7000 такива специални инвестиционни фонда или специални инвестиционни инструменти дали не трябва всичко да бъде балансови отчет в интерес на прозрачността, вместо да чакаме да се случи нещо и тогава да налагаме изисквания. Съвсем кратки отговор, да. Едно решение, което беше възприето в Испания, там беше казано, че към всичко, което е извън балансово, се прилагат същите капиталови изисквания, както и към всичко, което е в баланса. По този начин испанските банки трябваше да действат. Но дори още по-лесно решение да се каже да, всичко трябва да бъде в баланса. Няма никакви основания вие да имате нещо извън баланса. И то целта е единствено и само регулацията. Трябва да помислим за това. Финансовата отчетност. Как тя се извършва по начин, който е максимално прозрачен? И трябва да има много прости правила. Например, никакви специални инвестиционни фондове или инструмента, инструменти, никакви сметки извън баланса, никакви средства извън баланса. И регулатор трябва да бъде много инициативен да изпреварва събитията. Аз имам два случая, когато съм консултирала централните банки и когато целта ми беше да им помогна да разберат какво се случва в финансови сектор. И аз ги питах защо не ги посещавате, защо не правите проверки на място, защо не изисквате отчетност по-често, отколкото го правите. Мисля си, че това са лесни решения. Благодаря ви, госпожо Пифи Джонс, за много интересни обмен на мнение. Благодаря ви за това, че отделихте от времето си да срещнете с нас днес. И сега преминаваме към следващите оратори, към следващата част от нашето изслушване. Няма да представя нашите оратори. Просто ще дам думата на господин Уилям Николс Хатън и след това ще дам думата на госпожа Лоренция Райфлин. Um, minutes, minutes? С колко време разполагам? С 10 минути. я ще бъда бърз тогава. Искам да се спра на два-три основни момента. На първо място, във връзка с казаното от Стефани, искам да споделя някои цифри. Растежа в финансовата система на Запад вероятно достигна лимита на толерантност и аз ще ви запозная с някои цифри, които доказват този аргумент. Стратегиите за изход от кризата изискват да се намери чувствителен баланс, намаляване на публичния дефицит, като същевременно се държи сметка и за високия дълг в частния сектор. Що се отнася до хедж фондовете, също искам да ви покажа някои цифри. Аз съм силно за по-доброто, по-добрия надзор над тези фондове. Но парламента и тази комисия ми се струва, че не насочват вниманието си към верната цел. Пазарите на деривати и, и други са свързани с европейски банки от Франция всъщност и е, Германия. И те влияят е, и на френската, и на немската, както и на британската финансови системи. Единственият път напред е, е да мислим това, което казва Девита Камерон, да има програма, голяма програма за обществото. Аз искам да говоря за големите иновации економиките трябва да генерират работни места и печалби, но това може да стане само ако имат системи, които допринасят за растежа. Банковите системи в държавите членки са съществена част от иновациите в екосистемите. През последните 50 години банковата система се отдалечаваше от националните иновационни екосистеми и се насочваше към печалбата преди всичко. Ще ви иллюстрирам всичко това с някои цифри и графики. Не знам дали ще може да се чете на екрана. McKinsey Global Institute е, е публикувал тези данни. Надявам се да можете да ги разчетете. Това е графика, която показва публичния и частния дълг в основните страни от Г-20. В дясно имате Обединеното кралство, в другия край се намира Русия. Посочени са дълговете в е, пазара на недвижимите имоти, както и други а, области. That country has had 15 years of deleveraging Частният дълг в Испания и Великобритания е три пъти по-висок, отколкото БВП. В някои страни повече от два пъти от БВП. И това започва да създава проблеми. Единствената страна, където има слабо увеличаване на частния дълг, това е Германия. В всички останали страни този дълг расте по-бързо, отколкото номиналния БВП. За това е необходимо тези страни да преминат към делевериджинг, за да се компенсират през едните години частните дългове. В противен случай ще има слаб растеж. При сегашната рецесия стратегиите за изход трябва да бъдат прилагани много предпазливо. На тази графика виждаше какъв е растежа в банковия сектор в Великобритания след кризата в Исландия. Искам също и да ви покажа нещо. Надявам се да можете да го разчетете. От тук има връзка между търговията с активи и залъжнелостта. Виждате, че Deutsche Bank има най-високата пропорция от активи, които търгуват и висока задлъжняност. Същото е за UBS, BNP, за американските банки е също, за които се говори много JP Morgan, Bank of America и други. Те се намират на дъното. В Европа имаме също проблем а, с а, залъжналостта и мисля, че трябва да проявяваме още повече тревога именно тук в Европа. Искам да ви покажа още нещо във връзка с регулирането, за което говори Стефани. Това, което виждате на тази графика, е реакцията на банките към Базел 2. Всъщност, е, вече сме виждали това в е, анкетата за Леман, както и анкетите, които се проведоха в е, САЩ, както и по отношение на банките в Исландия. Такива анкети се провеждат и в Сената в САЩ. След Базел 2 виждате по какъв начин банките оценяват своя риск. Отразено е това в светло-синьо. Те искат правото да се саморегулират. В разстояние от 10 години бяха извършени промени в класифицирането на активите и на тяхната рискованост публичната намеса между банковите гаранции, специалната ликвидност, за която ще говори моя колега тук. Идеята, която можем да откроим тук е мащаба на лошото управление на балансовите отчети през последното десетилетие, структурата на тези активи и минималното количество капитал е видимо банките е, ще бъдат е, в основата през идните години при реализирането на стратегията за изход, е, стратегията за изход от кризата и не трябва да се бърза. Виждате на тази графика как това влияе върху ликвидността на банките, заплатите в банките, на средните заплати в банките, има покачване 40%. Ако видите инвестиционните банки, сложните финансови институции, виждате, е, че те е, печелят доста високи е, заплати, което е смайващо. Единственият начин по който можем да процедираме тук в Европейския съюз, е да се базираме на економиката на знанието. Там именно се създават повече работни места, поставя се акцент върху отделни сектори. На тази графика виждате как се развиват пазарите на труда и създаването на работни места, ще прескоча нататък. Не искам да ви отекчавам, защото някои неща сложно се обясняват. Графиката, която току-що ви показах, показва как действа инновационната екосистема. Използването на различните видове здания, експериментирането, подбора на идеи, мобилизирането на ресурси и множеството институции, които участват в инновационната екосистема, предприемачите, малките, средни предприятия, големите предприятия, системата за уменията, ролята на университетите – Изключително важен компонент на иновационната екосистема е способността да мобилизира финансови средства. В нашите страни обаче има забавене в реализирането на тази цел. Акцентираше се повече върху даването на заеми в сферата на недвижимите имоти, използването на деривати, По мое мнение, финансовата система трябва да бъде свалена отново на земята. Не става дума само за данъчните обежища и хедж фондовете, а за сложните финансови институции, които съществуват в основните държави членки и които са диспропорционално много в Европа. Има само три в Америка. Ако включим а, а, германците, французите, швейцарците и британците, ние имаме много-много повече, което създава затруднение с тяхното регулиране и надзор. В заключение, подкрепата, която е необходима за финансовата ни система, трябва да отчита нивото на дълг, и инструментите, които съществуват за защита на заемодателите в случай на непогасяване на кредити. Има също сериозен спад в доверието на междубанковите пазари, междубанковите гаранции, специалното предоставяне на ликвидност от централните банки, вероятно скоро ще бъде е, спряно. Така че е необходимо да се намери повече капитал от други места. Банките обаче са много изкусни в това да изиграят базълския регулатор. Опитват се да го направят както с Базел 1, сега и с Базел 2, използвайки различни национални юрисдикции – и в, красна, в крайна сметка се цели използването на най-низкия общ знаменател. Това не допринася за увеличаването на капитала. Така че аз не съм много оптимист за провизиите на банките. Някой може да кажат на централните банки, защо ме карате изобщо да увеличавам капитала си, аз не се нуждая от това. Мисля, че трябва да структурираме нашите банки по различен начин. Те трябва да отделят търговията със собствени средства и вземането на депозити. Надявам се, че тази комисия ще отчете тези аспекти и връзката между финансовия сектор и реалната економика. Не можем да допуснем финансова система, и това е валидно за всички държави членки, която да, които да увеличават твърде много риска в своите баланси и да очакват от държавата да гарантират депозитите, след като изпаднат в ликвидни трудности. Ние вярваме в големите иновации за реинтегрирането на нашата финансова система, така че тя да може да генерира отново богатство. Макроекономическата политика е изключително важна. Безпокоя се, че Германия въвежда закона, който ограничава фискалната политика. Фискалната политика през 60-те, 70-те години беше неефективна. В економиката на, на знанието има по-голяма гъвкавост, ние можем да използваме фискалната политика, която да ни бъде в помощ в прилагането на стратегите за изход от кризата. И така, в заключение, управлението на намаляването на задлъжността в държавите членки и в света, и привеждането на нашите банки в съответствие с устойчивите модели, открояването ролята на централните банки и на регулаторите, управляването на нивата на търсене, повече иновации и прочие. Всичко това са огромни предизвикателства пред Европейския съюз и САЩ през следващото десетилетие. Ние, ние можем да очакваме азиаците да ни измъкнат от проблемите ни. Китайската банкова система е също толкова слаба, колкото нашата и способността им да бъде купувач от последна инстанция в замяна на САЩ не е на същото ниво, тъй като вътрешното търсие в самия Китай е по-слабо. Има изключителна крехкост на финансовата система, така че Европа, САЩ трябва да поемем отговорността за управлението на глобалната економика и за гарантирането на условия, които ще генерират растеж и работни места. Много ви благодаря за вашите идеи. Вие говорите също 15 минути. Заповядайте. Благодаря ви. Аз ще променя до някъде акцента на дискусията и ще се средоточа върху един конкретен аспект на стратегията за излизане от кризата, именно постепенното отказване от фискалните мерки които бях предприяти от правителствата, за да се продолее кризата. От гледна точка на кризата, мисля, че всички видяхме цифрите. Вероятно сме виждали и по-тежки рецесии. От 1930 години ние виждаме как се развивали нещата и Падението в конкретния наш случай беше особено голямо след фалита на Lehman Brothers и това се тълкуваше като значението на финансовите фактори, които умножават многократно сътресенията в реалната економика. Но сега виждаме първите обнадеждаващи признаци на възстановяване на економиката. Последните цифри за еврозоната са доста насърчаващи, така че сега стои въпроса как постепенно да се откажем от тези специални мерки. Тук виждате промишленото производство и виждате също така някои отделни сектори. И така, Какви бяха политическите действия, политическата реакция? Ще говоря предимно за Обединеното кралство и за дейността на централните банки. От гледна точка на традиционната парична политика, реакцията беше да се намали значително лихвения процент. Тук виждате краткосрочните лихвени проценти на Банк в Ингланд и на Федералния резерв на САЩ виждате различни режими, при които първата криза на ликвидност, която се появи през август 2008 година и тогава Фед вече беше започнал да променя своята политика. Тогава още Алан Гринспан беше на начало на Федералния резерв и все още имаше инфлационен натиск върху економика. Едва след фалита на Lehman Brothers, централните банки съгласувано рязко намалиха лихвените проценти и като цяло се стигна до нулев, до нулев лихвен процент, т.е. капан за ликвидността, т.е. това е една ситуация, в която лихвения процент практически става безсмислен като инструмент за провеждане политика. Обаче ние не стигнахме в Европа до но ние стояхме на ниво 1%. Но аз бих искала да изтълкувам тези числа по малко по-различен начин, за да разберем какво означава лихвен процент от 1% и какво означава сега да се увеличи този процент. Ние трябва да разберем какви са били тези специални мерки, които бяха задействани в посочният мен период. Нестандартните мерки, предприемани между август 2007 и октомври 2008, са били предимно мерки, свързани с ликвидността, но след фалита на Lehman Brothers също имаше не само промяна в стандартните операции по ликвидността, като увеличаване на матуритета, но имаше и други мерки. Централните банки, както и Европейска централна банка, увеличиха своя баланс, също така и ликвидността. Тези мерки, които в момента описвам от гледна точка на пълно разпределение на ценните книжа при операциите на паричната политика. Също така разширяване на обхвата на допустимите залози при кандидатстване за кредити, така че те обхванаха ценни книжа с по-нисък рейтинг, увеличение матуритета на по-дългосрочните операции и провизии за ликвидността в чужда валута. Тези операции като цяло доведоха до доста бързо нормализиране на паричните пазари. Това е разликата между Либор и слоповете по лихвените проценти за 24 часа. Тоест, краткосрочния пазар. Вие виждате пика по време на фалита на Лемен Брандърс и след това виждате как нивата намаляват и вижда нивото, на което сме сега. Тоест, вие виждате, че финансовата система беше спасена. Тоест, аз съм по-малко песимистична от моя предшественик и смятам, че тези политики доведоха до добри резултати. Ако разгледаме балансовите отчети, надявам се, че ви харесват цветовете. Тук виждате пасивите под нулата и активите над нулата. Многото от цветове означават, че се промени състава на активите, в резултат от предприятията мерки и контурът а, отвън ви показва общия размер. Вие виждате, че имаше едно рязко повишаване след фалита на Lehman Brothers. Промениха се не само пера, функциите като вид, но се промени също така и обхвата на балансови отчет, който обхващаше вече и инструменти, свързани с влоговете. Тук също ви виждате как изведнъж се появяват много цветове и това показва, че в САЩ, ви виждате диаграмата за САЩ, че реакцията след фалита на Lehman Brothers беше много по-многообразна, предвиж много по-различни инструменти, също въжи за реакцията на Bank of England. Така че ние виждаме, че балансовите отчети на централните банки като цяло реагираха по един и същи начин. Тоест, те станаха големи посредници. Те изместиха големите финансови пазари посредническата дейност и това е наистина един голям исторически факт. Тук има два важни аспекта. Първо, увеличаването на пасивите на централните банки не повлия на инфлацията или инфлационните очаквания – имаше определен риск на финансовите пазари и имаше риск за поведението на обществеността. Ние знаем, че това, което се случва с инфлацията, не зависи само от предлагането на парична маса, но и също от субективните очаквания. Но също така кредитната подкрепа от страна на ЕЦБ не трябва да бъде разглеждана само като предоставяне на парична маса, но също така като намаляване на разликата между лихвения процент за рефинансиране и лихвения процент по депозитите. Аз тук средочавам върху Европейска централна банка, но и другите национални централни банки направиха приблизително същото. Тук виждаме краткосрочните лихвени проценти в еврозоната. Тук виждаме една един лихвен процент, който е обикновено малко по-висок, но отколкото пазарния. Но ключов момент, че въпреки, че лихвения процент на ЕЦБ е 1% и това е позицията на ЕЦБ, т.е. това е позиция зависеща от паричната политика, пазарният лихвен процент е много-много по-нисък. И това е последица от специалните мерки, въведени от ЕЦБ. Тоест, фактически, паричната политика е много по-адаптивна от колкото вие бихте могли да смятате, ако мислите само за лихвения процент. Тоест нестандартната парична политика беше изпълнена чрез работа върху тази разлика между лихвените проценти, което е много важно за финансиране на банковата система. И сега за постепенно отказване от тези мерки. Тук виждате характеристика на все още нефинализираните операции през 2011 се очаква да бъде прекратено действие на тези мерки. Така беше обявено от ЕЦБ. Тоест ние можем да очакваме свръхликвидност поне до края на 2010 година с някои специални дати, например през юли някои специални операции вече ще бъдат прекратени. И след това, разбира се, ще бъде намалена ликвидността но това, което обяви Трише, ковара на един много предпазлив подход, т.е. ликвидността ще бъде поетапно намалявана, или по-скоро предоставянето на ликвидност ще бъде поетапно намаляване и ще има запазване на сегашния лихвен процент. От гледна точка на паричната политика, Важно е да разберем, че предвид фиксирания лихвен процент, ние трябва да помислим какви са последици от това за реалната економика. Какво ще означава за реалната економика в резултат от този постепенен отказ в специалните мерки? Първо ще има един поетапен подход и това означава, че пазарния лихвен процент едва към края на годината ще се върне към обичайните си стойности и едва тогава можем да очакваме еония постепенно да се върне към лихвения процент за операции по финансиране. Можем да очакваме също така по-дълъг матуритет и можем да очакваме реални последици за реалната економика и за заемите предоставяне на реалния сектор. Доколко са мащабни тези последици? Аз мятам, че те ще бъдат сравнително малки, но така ли, че те ще съществуват. Тоест ние трябва да очакваме определено свиване през 2011 година. Но това, което искам да кажа, че подходът на ЕЦБ беше поетапен и аз мятам, че това беше разумно при запазване на фиксиран лихвен процент и постепенно отказване от предоставяне на допълнителна ликвидност. Дали ЕЦБ трябва да продължи да да продължи с пълно разпределение на ценните книжа при фиксиран лихвен процент? Аз бих казала, че не. В момента е много важно пазарът отново да започне да функционира, той да не се пристрасти към подкреп от страна на централните банки. Колегата преди мен каза, че това не е реалистично и че ЕЦБ ще, ЕЦБ ще трябва да продължи да подхранва банките и че все още ситуацията е твърде крехка в финансовата система. Обаче, ако разгледате данните от търговете, ако видите как, какво е поведението на различните банки при тези търгове, аз няма да съглася. Разбира се, има още някои показатели за напрежение в банковата система и виждаме, че се увеличава разпределението на ценни книжа, дори да може да се взимат заеми, които са по-ефтини, отколкото на пазара, но все пак виждаме, че има по-малко преразпределение в финансовия сектор. Смятам, че проблемът е свързан с комуникационния проблем на Европейската Централна банка. От една страна, в един момент, ако виждате каква е моята логика, те се стремят да за Пазят лихвения процент чрез ония, но от друга страна политически лихвен процент, който те се стремят да популяризират пред обществеността, това е де-факто лихвения процент за операция по рефинансиране. Функционирането в момента е по-различно, отколкото преди кризата. Не може да се разглежда само един лихвен процент. Трябва да се разглежда пазарния лихвен процент и лихвения процент за рефинансиране. И затова е много важно каква информация предоставя на гражданите на обществеността Европейската Централна банка. Е, това е особено важно, ако инфлационните явления започнат да се появяват. И това ще означава определени последици за реалната економика. И какво? Това означава дали това е нещо важно или просто техническа подробност. Да или не? Първо трябва паричната политика да се разглежда в контекста на другите политики. Първата такава политика е стандартната парична политика с увеличаване на лихвения процент. Мога да ви кажа какво очаква пазара. Бих се очудила, ако лихвените проценти биха започнали да се увеличават Да, разбира се, ще се намалява разликата между еония и лихвените проценти при рефинансиране, но ще трябва за това да измине време и това може да се очаква през 2011 въпрос. Но това е само допълнителен въпрос. Мисля си, че по-важният въпрос, който трябва да се зададе, какво ще правят централните банки и ЕЦБ в този нов свят, първо, ЕЦБ не е регулатор, но сега ще трябва да има функции за пруденциален макронадзор. И ние трябва да знаем какви са инструментите за извършване на тази функция. Тази функция всъщност не е много забата. Това е по-скоро провеждана политика, извършена анализ и издавана на предупреждения. А това означава, че Централната банка не може да използва много инструменти и не може да санкционира. И освен паричната политика и пруденциалния надзор на макроравнище, всъщност това ще са основните функции или единствените функции. Но се задава въпроса как тогава да се действа, след като инструментариум е толкова ограничен. По-важно, особено за Европа, е взаимовръзката с фискалната политика. Няма съмнение, че ЕЦБ в помощта си за финансовите пазари подпомогна правителствата и правителствените институции, но ние видяхме ограничения на тази рамка. Не е възможно парично финансиране от страна на ЕЦБ, т.е. те могат само да удължат тази политика за улесняване на или облегчаване условията за получаване на кредит чрез по-низки изисквания към залога или обезпечението може би нещата така и ще продължат през следващите години, особено в еврозоната. И с този въпрос аз ще приключа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега имаме време за въпроси и отговори. Харс Питер Мартин ще зададе първия въпрос. Благодаря много. Радвам се, че сте тук, господин Хатан. Имам една молба Бихте ли така любезен да ни предоставите като фотокопие диаграмите, които показахте, позовавайки се на препоръките, които ви отправихте. Вие казахте, че финансовата система ще изисква подкрепа в продължение на десетилетие. Освен това, че общественият дълг трябва да нарасне повсеместно. Като бив журналист, искам да запитам а, какво а, считате, какво бихте ни препоръчали като политици, за да убедим обществеността, че това е начина по който трябва да се процедира. Вие говорихте за Германия, но като австриец аз съм имал доста работа с Германия. По какъв начин може да се повлияе на общественото мнение в Германия, за да разберат това, което казвате, без да се стига до национализиране на банките? Ако правилно съм ви разбрал, това ще доведе до това, за което вие говорихте, свързано с липсата на доверие и поведението на банките. Дали греша или пък предвиждате друго решение в Европа, освен национализирането на банките. Председателят, предлагам да изслушаме още един въпрос, след което да съчетаем двата отговора. Госпожа Суинбърн, мисля, че имаше още един въпрос. Първият оратор. Кратък въпрос към госпожа Райхлин. Вие показахте е, профила на оставащите операции. Ще продължа на немски. Когато ви... Докато ви слушах всъщност, видях, че става дума за 44 милиона, които ще бъдат възстановени от ЕЦБ. Дали това са общи предвиждани очаквания или е нещо сигурно? И ако се възвърнат тези пари, къде биха се пренасочили? Благодаря. Председателя, може би сега да дадем възможност за отговора. Господин Хатен. Да, с удоволствие ще ви предоставя слайдовете Е, съжалявам, че те не бяха предоставени по-рано и че не можах да говоря по всички слайдове. И така как да убедим германската общественост? Мисля, че това беше в основата на вашия въпрос. Едва ли германската общественост знае Какви са промените настъпили в банковия им сектор? Трите големи германски банки са основни играчи на лондонската и нью-йоркската борси, много по-голяма степен, отколко англосаксонските банки. Други банки също са изкушени да действат в тази област. Едно от предизвикателствата за Германия, според мен, е, че таксите са е, еднакви в Испания, Обединеното кралство и Германия. Тоест банковата система е международна. Тя се е откъснала дори в известна степен от иновациите и инвестициите в отделни страни. Въпросът е как можем да процедираме при силно консервативните фискални политики. Германската економика може да изпадне в сериозни затруднения пред едното десетилетие. Мисля, че Европейската Централна банка предприе доста необичайни мерки чрез облигации, прие също обезпечения срещу предоставянето на ликвидност. Това са извънредни мерки. Ако те бъдат бързо оттеглени, като има и ниско ниво на доверие на пазара, ситуацията може да бъде такава, каквато я виждаме към момента. Госпожа Раклин. И така, за спада, който беше показан 12-месечните рефинансиращи операции и свързани с тях риск. Има също някои операции, които имат за цел да смекчат ефекта Предвид на сценариите, които забелязваме на пазара и вътрешните проучвания, извършени от ЕЦБ, не считам, че при реалистичния сценарий трябва да очакваме намаляване на излишната ликвидност. Не можем да очакваме сериозни ликвидни проблеми, въпреки че може да има някои напрежения, свързани с финансови институции в отделни страни, например гръцките банки. Хубавото в ситуацията за Европа в сравнение с тази на Федералния резерв е всичко, което се прави, се прави без съществени промени в оперативната рамка. Тоест много лесно се влиза и излиза от дадени мерки. Разбира се, има деликатни въпроси, как да стане оттеглянето, без да се създава прекалена нестабилност на финансовия сектор. Нашия банков сектор е изключително крехък, неустойчив. Мисля, че вие казахте това също. И като имам предвид очакванията за възстановяването на реалната економика, ние не очакваме, че ще има двоен спад. И като се има предвид ситуацията в повечето от банките в Европа, ми се струва, че не можем да очакваме подобни неща. Кейт Свинбърн. Благодаря. Аз имам два отделни комплекта въпросите, и като темите на двете презентации бяха много различни. Господин Хътън, много ме заинтересува вашата идея, че трябва да има промяна на парадигма в банковия сектор в цял свят, за да може да бъдат създадени екосистеми за иновации в този сектор. И че иновациите трябва да се финансират от рисков капитал, който се предоставят от небанкови институции, особено от хендж фондове и фондове за рисков капитал. Как ще насърчите по-традиционната банкова част от финансовата система да промени своите приоритети и да разработи тази иновационна екосистема. Освен това искам да знам как ще създаде мерки, които да ограничат банковия сектор като процент на БВП на страната, в която те се намират, тъй като съм от Обединеното кралство, знам, че ние сме с много висок риск но от друга страна ние сме една страна, която е много важна за финансовия пазар и дали трябва наистина да съпоставим нашия БВП с БВП от други европейски страни. Следващият ми въпрос е свързан с реакцията в рамките на паричната политика. Винаги е много е интересно да се гледат диаграми, как ЕЦБ реагира чрез промени в лихвения процент. От много време ЕЦБ се обяснява обвинява в това, че провежда една твърде агресивна политика, но независимо от това няколко държави членки в еврозоната с сигурност не успяха да избегнат мехури на активите. Очевидно, лихвеният процент е един твърде неточен, твърде груп инструмент и ни трябва допълнителни мерки, които да го допълват. Дали всички държави членки извън еврозоната дали всички те трябва да възприемат капиталови изисквания и други мерки, отчитащи цикличността в економиката, но дали централните банки също трябва задължително да увеличават лихвения процент при економически възход и намалява на тези проценти при економически стъп. Дали това не гарантира само стабилност, но не и силния растеж, който ние се стремим всички да насърчим? Благодаря ви. Заповядайте, господин Хътън. Благодаря ви за вашите въпроси. Аз съм за версията, която предлага Пол Волкър – тя е подходяща 21 век, той е прав. Наистина институциите трябва да имат своите филиали за търговия с, по услужнени по-нестандартни финансови инструменти. Това се отнася до определени класови деривати. Аз мятам, че съвсем спокойно може да се търгува с тях. И мисля си, че просто въпросът се задава от погрешен ъгъл. Мисля, че въпросът трябва да бъде какво мислят банкирите, че ще бъде допустимата структура, за да могат те да функционират. Разбира се, има различни отговори, защото въпросът ни ще бъде какво трябва да правят банките. И в крайна сметка ние искаме всички банките да генерира в печалба. Ние не искаме, разбира се, печалбата на банките да бъде космическа, както беше това допреди скоро. Много е ясно те какво искат да правят и защо искат да го правят. Аз мисля, че вие ще имате една такава европейска система, за която говореше Пол Волкъл. И в тази посока се изказа и директора на Банк в Ингланд, когато се изказа преди две седмици в Хонг-Конг. Той каза, че при едни сложни, големи институции, економията на мащаба има обратен ефект и затова големите институции трябва да бъдат разбити на по-малки. Затова смятам, че Европа, Европейския парламент трябва да по започне да мисли за дейност, която да е насочена срещу монополите и големите корпорации, прекалено големите играчи на пазара. Защото такива големи корпорации или банки не служат на растежа, те не служат на развитието на европейската екосистема. И ако те бъдат развити на малки институции, това няма да бъде край на света. Госпожо Райхли, да, както вие казахте. Европейската централна банка преди кризата беше критикувана, особено в периода 2003-2004, че тя държи лихвения процент прекалено висок, въпреки че тогава имаше заплаха от дефлация. И Федералния резерв на САЩ беше много загрижен от това. Но извън тази тема, която заслужава отделно обсъждане, наистина за Европейският съюз е важно, че при същата номинален лихвен процент страните с по-висока инфлация по различни причини, може би защото трябваше да настигнат други страни или имаха висока растеж, те имаха много по-нисък реален лихвен процент, а това е което има значение особено когато има мехури в економика. Това особено върши за Испания и Ирландия. То, тоест, задава се въпроса, дали може да има едно универсално решение, дали може парижна политика може да бъде нещо абсолютно еднородно в цялата еврозона, като се отчитат различни характеристики на държавите в еврозоната. Аз смятам, че лихвения процент може да помогне само в някои сфери, той не може да ви помогне за всичко. Това не е инструмент, който да ви помогне да се справите с всичко. Мисля, че след като лихвения процент е съпоставим с, с различни лихвени проценти в различни страни, така както е в САЩ, има различни реални лихвени проценти в различните щати, при положение, че има надлежно регулиране. Надявам се, че ние ще имаме европейски регулатор или поне ще се придвижим в тази посока и това ще означава, че различни финансови институции в различни страни ще бъдат предмет на регулация която няма да отчита спецификата, но за да се избегне прекалената зависимост от економически цикли, трябва също така да се обмисли използването на лихвения процент като инструмент на паричната политика. За бъдещето на лихвения процент като инструмент за осигуряване на финансова стабилност или растеж, мисля, че наистина трябва да има лихвен процент, който да е инструмент за антиинфлационна политика и самата идея за контролиране на инфлацията би била твърде опасна, защото борбата с инфлацията не е приоритет поне за сега, но трябва да се използват други инструменти от страна на централните банки, например, пруденциален надзор на макоравнище, но това е една още твърде неизследвана територия. Господин Хатън трябва да напусне, за да хване влага. Така че последните два въпроса ще бъдат насочени към вас, госпожо Рехлин. А, нямате въпрос, така ли? Извинете. Значи Елиза тогава има думата. Съвсем накратко. Благодаря ви много за вашето изложение. Като научен работник, аз бих искал да науча повече от вас. Uh, Вие говорите, че имаме една цел, един инструмент, който както се предполага, ще тласне економиката напред и това е лихвения процент във времена на нисък растеж. По време на тази криза по време на кризата ние сме твърде далеч от спазването на мандата и правилата и от решаването на проблема. Аз си припомням, че имаше времена, когато процентът на растеж вече намаляваше но лихвения процент продължаваше да расте, имам предвид централния лихвен процент. Какви полки можем да си извлечем от това за мандата на ЕЦБ? За това каква е нашата парична политика? Без да говорим за ролята на пакта за растеж и стабилност. Аз бих искала да се върна към първия въпрос. Дали финансовата система е наистина подготвена да подпомага, да захранва економика по начин, който да позволява да няма толкова силно въздействие на циклите в економиката. Аз съм съгласна с вас, че в краткосрочен аспект дейността на ЕЦБ беше много положителна, но ние мислим дългосрочно и средносрочно. И на нас ни трябва инструмент, който не е просто краткосрочен, е подходящ за средносрочния и дългосрочния хоризонт, както и за насърчаване на растежа. Благодаря ви. Това е един много сложен въпрос. Искам да повторя казаното и по-рано. Мисля, че всички трябва да поемат своята отговорност. Централната банка се занимава с инфлацията. Другия въпрос е дали е било погрешно да се акцентира толкова много върху въпроса за инфлацията поради а, ефекта върху финансовата стабилност. Беше зададен въпрос и за ролята на пакта за растеж и стабилност. Това е въпрос, който трябва да се зададе не към централните банки, а, а трябва да се отчита правната рамка, особено след ситуацията в а, а, Гърция. еврозоната не се справи много добре с дългосрочните задачи, свързани с растежа, иновациите и прочие. Това не е сфера, с която трябва да се занимават централните банки. Не знаят дали договорите и предвиденото за взаимодействието между фискалната и парична политика са предимство или недостатък. ЕЦБ подкрепя финансовата система чрез обезпечение, чрез ликвидна политика и прочие. В периоди на криза връзката между фискалната и парична политика е много тясна дали можем да имаме обща парична политика без задълбочаване на фискалната координация. Моят отговор е вероятно не. Но това е друга дискусия. И това не е темата ми за днес. Тук. Но мисля, че правилата, заложени в договора, следва да бъдат променени. Председателят, благодаря. Така стигнахме до края на първата експертна дискусия. Сега преминаваме към втората част. Искам да помоля на следващите оратори да вземат местата си. Искам да благодаря на господин Хутен и на господа Райхлин за техния принос. Ако искате да останете за дискусията, разбира се, сте добре дошли. И така. Госпожа Жуао Родругес от Лисабонския университет и госпожа Никола Фукус Шунден, професор в университета Геоте в Франкфурт, са нашите гости. Давам думата първо на госпожа Жуао Родругес. Благодаря ви много. Аз трябва да говоря за труден въпрос, а именно в кои сфери Европа може да създаде нови работни места. Аз ще се спра на четири основни въпроса. Първо, обхвата на екологичното предизвикателство в Европа, на второ място, къде съществуват възможности за създаване на нови работни места. На трето място ще говоря за едно предложение за създаването на работни места и на четвърто място политическите приоритети, които могат да превърнат в реалност тези приоритети. Нека да започна а, с обхвата на предизвикателството, свързано с заетостта. Всъщност имаме три различни проблема. Какво можем а, да наричаме безработица, свързана с рецесията? Можем като цяло да избереме една цифра 10 милиона работни места бихме могли да създадем повече от 10 милиона работни места между 2005 и 2008 година, преди кризата, докато сега ние губим тези 10 милиона работни места. Това се случва на практика в момента. И безработицата е някъде около 10%. Така че това е един сериозен проблем. Но имаме и втори проблем, който понякога не се споменава. Това е рискът от структурна безработица. Защото структурата на заетостта в Европа бързо се променя и се преминава бързо към базиране на знания на економика, създаваме работни места в нови а, дейности. За това а, и а, уменията, с които сега разполагат а, работниците, се оказват недостатъчни, така че трябва да отговорим на този втори проблем. И тук а, има. Трябва да отчитаме една висока цифра, която е 70 милиона работни места, които ще бъдат създадени. Не става дума за нетно създаване на работни места, а за работни места, които трябва да бъдат на разположение, но за съжаление не са достатъчни, за да осигурят работа на всички, които търсят работни места. Така е, че имаме два проблема. Рецес, рецесия, която води до безработица и структурна безработица. Политиките, които се прилагаха в миналото, бяха погрешни, за да се справим с сегашните ни проблеми. Тези политики се базираха на две идеи основно. Да се предлагат повече работни места, да се привличат повече младежи и жени на пазара на труда и да се осигури гъвкавост и сигурност на работното място но това съвсем няма да е достатъчно, за да се справим с проблема с безработицата. Не е достатъчно да предлагаме работни места, ние трябва да активизираме и търсенето на работа, което означава макроекономическа политика, която изисква иновации в е, индустриалната област, е, изключително активна система за обучение при целия живот. Трябва да има една промяна в политическите приоритети и това е особено важно сега, както депутатите от Европарламента знаят добре, ние сега подготвяме стратегията за следващите години, 10 години на Европейския съюз, стратегията 2020 и сега е подходящия момент да обсъждаме подобни приоритети. Можете да ме запитате Откъде е, идват възможностите за създаване на работни места? Те са в, на четири основни нива. Това са на глобалните пазари, в а, развитите, развиващите се а, страни, а, но това а, зависи от а, развитието в глобален мащаб. На следващо място това са европейските пазари. Те трябва да предлагат възможности, но отново това въз, зависи от възстановяването в Европейския съюз, от процесите на догонване, също от възможността на економическия валутен съюз да координира политиките предвид на новата ситуация. Така че има много неизвестни, много ако. Третата възможна област за създаване на работни места е е свързана с обществените предизвикателства, свързани с промените в климата, насърчаване на възобновяеми енергии, както и развитието на здравеопазването, на лични услуги, за бизнес услуги в подкрепа на малките и средни предприятия. Това са само някои примери. И на последно, четвърто място, можем да откроим работни места, които могат да се създадат във връзка с нови продукти, нови услуги. Иновациите се фокусират не само върху процесите, но и върху продуктите и услугите и там имаме възможност да създадем повече и по-добри работни места. По същество, това са възможностите, но тук става дума само за потенциал, а, реализирането му зависи от много условия. На този фон искам да посоча три основни предложения. Мисля, че те се вписват добре в стратегията 2020. Тази стратегия иска да подготви Европейския съюз за една по-зелена, една по-умна економика за по-интегрирано общество. И това, което имам предвид тук е, че ние можем и трябва да създадем повече работни места, да обучим повече хора, за да преминем към тази по-зелена, по-умна економика, по-интегрирано общество. Като примери, когато говорим за по-зелена економика, можем да посочим, че тя е свързана с нови източници на енергия, произвеждането на нови енергоисточници и, разбира се, насърчаването на по-екологично по-екологични жилища, по-зелен транспорт, е, т.е. ние трябва да променим начина по който потребяваме, е, по който е, се движим. Всички доказателства сочат, сочат, че Европа има потенциала да създаде работни места в творческите индустрии, тези свързани с определено съдържание, предлагането на бизнес услуги в подкрепа на малките и средни предприятия. Определено това е сфера, в която Европа създаде много работни места преди кризата и може да създаде такива при условие, че се изпълнят а, а, някои изисквания. И а, общество, което е по-интегрирано. Тук а, говорим за развитие а, на здравеопазването, за грижите за децата и за възрастните, както и за всичко, което е свързано с образованието. Това са области, в които Европа може да създаде потенциално повече работни места. Сега относно метода, който може да се прилага. Методът е, ще изисква прилагането на партньорство за иновации и създаване на работни места, което означава да се обединят иновациите като главния двигател за създаването на работни места с обучението през целия живот, което е призвано да осигури нужните умения. Това е изключително важна връзка, за сега тя е доста слаба на европейско ниво и в много от държавите членки. Това, което предлагам, е, че за да укрепим тези партньорства, трябва да дадем нов тласък на иновационната и промишлена политика. Това, което липсва тук, е на първо място на европейско ниво Разполагаме сега с много инструменти в промишлената политика, в политиката на иновациите, в сферата на научните изследвания, но проблемът е, че те не са взаимно свързани. Ако вземем за пример автомобилостроението, например, там съществуват много инструменти за решаването на проблемите в този отрасъл, но те не са съчетани. Това, което аз предлагам, е да имаме европейски платформи за промишлени политики, в които да бъдат обединени тези инструменти. На национално и регионално ниво ние трябва да развием партньорства за иновации и създаване на работни места. Това обаче отново означава, че иновациите трябва да бъдат замислени не като политика за определени компании, региони. Тя трябва да бъде политика, която да включва всички, за сега това липсва. Много неща зависят от решенията, които ще бъдат взети в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за до 2020. Паралелно с това трябва да работим и по обучението през целия живот. Моето предложение тук отново е да отчитаме нуждата не само да увеличим нивото количество, качеството на образованието, висшето образование, средното образование, но и да имаме нужните умения, което означава да имаме много по-ефективна система за обучение през целия живот. Ние сега работим по предложение за нови умения, за нови работни места. Тази инициатива изисква да бъдат набелязани работните места за в бъдеще и какви компетенции ще изискват те. Всеки гражданин, който иска да се усъвършенства, трябва да има реални възможности за обучение. За сега ние сме доста под нивото, което е необходимо. Това, което е необходимо, е да има истинска европейска система за обучение през целия живот, която да осигурява тези възможности, да се осигурява мобилност от тип предлагана в рамките на програмата Erasmus. Сега сме далече от това. Сега само 1% от младежите имат реална възможност за достъп до Еразъм. На последно място искам да се спра на финансовите инструменти. Всичко, което предложих до тук, ще бъде невъзможно, освен ако не развием нови финансови инструменти. Това е моето заключение. Ако имаме предвид предизвикателството, пред което сме изправени, е свързано с заетостта, трябва да имаме предвид, че решаването на това предизвикателство изисква една макроекономическа политика, която да води до растежа. Тук се намираме на кръстопът. От една страна, Екофин не се движи в посоката на стратегия за изход, която да води до фискална консолидация. От друга страна, имаме Европейски съвет, който каза на последното си заседание през марта, че финансовия стимул не трябва да бъде оттеглен, освен ако не сме сигурни, че ще има възстановяване на економиката. Тоест има известно напрежение. От моя гледна точка ние да трябва да оттегляме финансовия стимул, освен ако не се възстанови създаването на работни места. Това трябва да е критерият. На второ място, трябва да гарантираме координацията на економическите политики да не бъде само в посока на фискална консолидация, но и към стимулиране на работните места. Това трябва да изисква координиране на бюджетната и на данъчната политика и насочването и към една по-зелена, по-интелигентна економика. Ние сме доста далече от подобна координация за момента. И в заключение, ние трябва да разработим нови финансови инструменти. И тук говори не само за по-добро използване на структурните фондове или на инструментите на Европейската инвестиционна банка, където отново, по мое мнение, има възможности за допълнителен напредък, но имам предвид необходимостта да се обмислят нови инструменти, като еврооблигации и най-вече да се гарантира, че нашата финансова система ще бъде реформирана по такъв начин, че да подкрепи инвестициите в растеж и създаването на работни места. С това искам да приключа, като направя връзка а, с това, което беше казано по време на а, първата експертна дискусия от а, Стефани, както и от Стефани Грифит Джонс, да гарантираме, че трябва да има нужните ресурси, които да подкрепят растежа и работните места, както и прехода към една по-зелена и по-интелигентна економика. Благодаря ви. Благодаря. Аз ще говоря за неопределеността при възстановяване на економиката, защото ние все още не знаем за това каква може да бъде ролята на неопределеността и също ще говоря за стратегията за работни места и растеж в Европа. Ясно е, че има два основни въпроса в стратегията е излизане от сегашната криза, първо как да се увеличи търсенето и как да се избегне възстановяване на економиката, което не създава работни места. И ще говоря за ролята на неопределеността в тези два аспекта. Ясно е, че сегашната економическа криза се характеризираше с липса на търсене и фискалните политики, политиките от гледна точка на търсенето – бяха основани върху кинсианската теория и бяха като цяло успешни. В момента се води дискусия дали в някои страни няма достатъчно търсене, особено в страните, в които има излишък по текущия баланс. Ако разгледаме сегашните дисбаланси по текущата сметка в Европа, ще видите, че в Германия търсенето определено изостава и вие виждате, че излишъка е нещо, което проличава. И тук виждаме, че подобна е ситуацията с търговски баланс на някои други страни в Европейския съюз. Тук също така показва дела в БВП, както виждате, в Нидерландия има много голям излишък. В Германия този процент не е толкова голям, но определено има страни, в които има дефицит по текущата сметка, а в други има излишък. И това може да увеличи местното търсене. Как да увеличим търсенето? Разбира се, в момента вече се наблюдава растеж. Много хора смятат, че наистина този растеж ще бъде стабилен, увеличават се заплатите и трябва да се очаква логично, че ще нарасне и потреблението. Обаче тук трябва да сме много внимателни и предпазливи. Искам да ви покажа една извадка от едно научно изследване за това дали Фискалните стимули са ефективни, ако се прилага намаляване на данъците. Беше зададен въпрос на респондентите как ще изразходват средствата, които те ще получат де-факто чрез намаляване на данъците. Повечето магистра казаха, че те ще изразходват тези средства. Тоест, както виждаме, основно или тези пари ще бъдат изразходвани, или ще бъдат използвани за изплащане на дълга. Обаче изненадващото е, че онези, които са възрастни и богати, те са онези, които преди всичко ще похарчат тези пари. Тоест, ако искаме да увеличим търсенето, трябва да предоставяме повече средства на младите и по-бедните хора, съответните домакинства. Така че това е, става доста ясно от това изследване. Какво се случва? Аз мисля, че неопределеността, несигурността тук са важни. В моето изследване аз разглеждам спестяванията като средство за защита. Това, което се случва по време на тази криза е, че домакинствата се чувстват все по-несигурни. Това особено въжи за младите домакинства и за бедните, защото работните места, които са били съкратени, обикновено са били работни места, които преди това се попълвали от предимно бедни хора. Тоест има една обща несигурност за това как ще се състои възстановяването, дали ще бъде формат на латинско или на латинско ве, доколко дълго ще продължи възстановяването, но докато има възстановяване, и докато съществи обува неопределеността, дори увеличаването на БВП и заплатите няма автоматично да веде до увеличаване на търсенето. Също така искам да говоря за един психологически, поведенчески въпрос, който е от голямо значение. Това е значението на доверието. В момента има много изследвания, които показват, че и на микро и на макро равнище доверието е много важно. Тоест, ако хората имат повече увереност, че ще им се увеличат доходите, хората са по-склонни да харчат. Тоест, там, където има и по-високо ниво на доверие, на увереността и растежа на ВВП е по-голям. Страни... Това същото вече и за международна търговия. Страните, които си доверят повече, търгуват повече помежду си. Ние видяхме, че кризата разруши доверието в економическата система. И аз мисля, че това е една нова характеристика на сегашната криза в сравнение с предходните рецесии. Не мисля, че добре знаем до какво това ще доведе от гледна точка на поведението на домакинствата. Също така не знаем доколко ще се разруши доверието между хората и економическата система. Разбира се, ние знаем, че поведението на хората до голяма степен се определя от економическия им опит и това въжи за дългосрочни опит. Например, хората в Източна Германия са формирани в резултат от живот си в Източна Германия – но също така това въжи и за краткосрочни опити. Има изследвания, които посочват, че опитът, независимо от това дали е положителен или отрицателен, опит свързан с поведението на финансовите пазари, определя готовността да се поемат финансови рискове. Тоест, все още не е ясно доколко доверието наистина е разрушено. Сега бих искал да говоря за това дали трябва да се опасяваме от възстановяване на економиката, което не се съпровожда от нови работни места. Ние сме наблюдавали в САЩ по време на предишните две рецесии, че независимо от нарастването на БВП, нямаше нарастване на работните места, дори имаше леко намаляване. Две години и половина при една рецесия потребаха в САЩ да се възстанови нивото на заетост преди рецесията. Ние определено искаме да избегнем това. И това, което можем да извлечем като полук от опита на САЩ, е, че трябва да се ускори преразпределението между различните сектори. Това гласи една теория, а друга теория гласи, е, че всъщност не толкова се реши, увеличават работните места или не се увеличават, колкото става едно преразпределение. Мисля, че трябва да се отчете и факторът за по-голяма напределеност в сферата на бизнеса и това определя стратегията на бизнеса при планиране на създаване на нови работни места. Тук също ви виждате, че се доказва, че има отрицателни последици от неопределеността и несигурността върху производството. Така че, що се отнася до несигурността в сегашната криза, тук виждате данни за Германия от гледна точка на увереността на бизнеса и измерената несигурност в синя в син цвят. Но вие виждате, че несигурността нарасна много по време на кризата и това означава, че предприятията са много несигурни и те не знаят как ще се развие техния собствен бизнес. И като заключение в тази част ще кажат, че неопределеността и доверието са много важни психологически характеристики, които могат да имат реални последици за економиката. Не е много ясно какво може да се направи на политическо ниво, за да се увеличи сигурността, определеността и е, да се намали, извинете, неопределеността и несигурността и да се увеличи доверието. Но важно е да се избегнат резки колебания в политиката, трябва също така да се отчете това, което казаха колегите. Аз съм съгласна с тях, че е необходимо стратегията за известна кризата да бъде бавна за да могат и предприятията и домакинствата наистина да имат доверие в една политика която е последователна, докато економиката не набере скорост. И последното, смятам, че координирането на определени политически мерки на европейско ниво ще бъде полезно, защото по този начин ще има ясна рамка за това, кои са общите цели, общите политики, които могат да служат като насока за бизнеса и домакинствата. И сега ми позволете накратко да говоря с дългосрочната стратегия. Преди една година съгласих с други участници в подобно изслушване – че трябва да се съсредоточаваме върху сравнителните предимства на Европа и това са научно-изследователската и развойната дейност, нови технологии и новите умения. Тоест ние трябва да средоточим върху образованието. Ако видим разходите за научно-развойна дейност в европейски държави членки, ще виждаме, че има сериозни разлики, но също така ние виждаме, че процент или показател от 3% не е изпълнен, който Европейската комисия го беше поставила като цел. Виждаме, че има разлики в разходи, така че има какво да се повисли, как да се извършва и как да се финансира научна развойната дейност. Аз мятам, че зелени технологии тук имат важна роля, защото тук също имаме сравнително предимство. Екологично движение в Европа е много по-напред, отколкото в други страни по света но то набира и енергия, набира сила в САЩ и в Китай и в други страни. Така че мисля си, че предоставянето на подобни технологии в цял свят от страна на Европа ще бъде голямо предимство. Що се отнася до разходите за образование, тук виждате с синьо са разходи за образование като процент от ВВП в сравнение с САЩ и Швейцария. И както виждате, че тук има достатъчно средства за за образование, но ние трябва да мислим не само за абсолютните суми, но и за това как се разходват средствата за образование. И последно, поне в Германия, аз знам, че над половината студенти в университетите са жени. Но от друга страна, жените изостават, когато се стигне до тяхното положение на трудовия пазар. Така че ако искате да запазите високо квалифицираните жени на пазара, на труда трябва да помислите как да го направите. Тук виждате, че жените участват в трудовия пазар на ниво под 75%, което е целевия показател на Европейската комисия и особено е ниско участието на трудовия пазар на жените с малки деца. Тук е показана диаграмата която се отнася за майки с деца на възраст от 3 до 5 години. Тоест трябва да се помисли за това, как жените да са представени на трудовия пазар. И какво може да направи политиката, какво може да прави Европейския съюз, Европейския парламент. Ясно е, че една координирана европейска политика ще помогне в някои сфери, особено в сферата на интеграцията където вече има политика. Днес слушахме много за финансовите пазари, за тяхното регулация, но координираната европейска политика трябва също да насърчава интеграцията, например, интеграцията на трудовия пазар, която все още е твърде ниска в Европа. Особено при положение, че и ние има свободно движение на работната сила. Също така много е важно да има обмен и проучване на най-добрите практики. Защо в някои държави членки участието на майки с малки деца на трудовия пазар е много по-високо, отколкото други? Такива сравнения могат да доведат до много интересни заключения те могат да бъдат обсъдени на европейско ниво. Освен това, мисля, че много са важни иновациите и как да създаде среда, която да е благоприятна за индивидуалните инициативи, за инициативата на личността. Смятам, че тук много може да се направи на регионално ниво, но координацията и тук ще бъде много полезна. Като цяло смятам, че има още много простор за разработване на една европейска политика. Председателят, благодаря ви. Сега приканвам колегите да зададат въпроси или за заповядайте. Well, Благодаря много и на двамата оратори бях силно впечатлена от графиките, които представи последния оратор. Бихте ли показали първата графика отново? Графиката само. Мисля, че това е нещо, което трябва много внимателно да разгледаме. Това, което се случва Всъщност, когато аз а, а, се спрях на този слайд, а, излишъка в Германия ме впечатли. Когато имаме такъв а, бавен растеж в Европа, трябва да сме изключително внимателни. Този бавен растеж при свръх концентрация на износ на вътрешния пазар. Страните продават една против друга. Тоест има една жестока конкуренция. Така че се създава в крайна сметка един модел в Европа, при което в Германия северните економики има съществени излишъци и дефицити във всички останали економики. Това е нещо, което не можем да се позволим да не разрешим, защото тук става дума за това, за което говорихте и вие, за доверието, за доверието в Европа. Но това е игра с нулев резултат. Мисля, че трябва да се извлечем полуки. Аз не обвинявам никого. Разликите в БВП имам предвид БВП на глава от населението, в различните економики. Ако ги погледнем, виждаме, че този модел се възпроизвежда. Като сложим отгоре и пакта за стабилност и растеж, се създава една взривоопасна ситуация вътре в Европейския съюз. Ето защо аз поставям силен акцент върху това как можем да реализираме устойчив растеж, как да създаваме работни места, но ние трябва да намерим решение на този проблем. И това скачане от макроекономическата ситуация, в която се намираме, на друго ниво на растеж е сложен, огромен проблем при 1% растеж общо и такъв дисбаланс в националния растеж един процент създава безработник, безработица над 2% създава заетост. Така че ние сме на, на ръба, освен ако не решим този проблем. А по какъв начин можем да го решим? Как можем да стигнем до растеж в глобализирания свят? Искам да се върна на казаното от Мария Жуал. Как можем Европа да расте в глобализираната економика? Ще спра след малко. Това ни свързва с стратегията 2020. Има една-две новости в тази стратегия, като външно, насочена навън економическа а, програма. Ние се нуждаем от чужди пазари, иначе ще останем на този 1% растеж. На второ място става дума за проблема с, за промишлената политика. И това е аспект, който не виждам да се решава. Той включва два елемента. На първо място инструментите, за да се стигне до промяна, за прилагането на стратегията. И вторият елемент в този блок е, е сближаването. Като основен въпрос, е, когато става дума за е, въпросите, заложени в Лисабонската стратегия. И ако това продължи, ще продължат и дисбалансите. Съжалявам, че бях малко по-дълга в изказването. Председателят, преди да дам думата за отговор, бих искал да не пренебрегваме другите слайдове, които бяха показани, защото на други слайдове Холандия е в по-изгодна позиция от Германия. А, има други слайдове, в които а, Германия е под средното за Европейския съюз, така че не трябва да се изолират а, отделните слайдове. Не трябва да гледаме само този слайд, трябва да гледаме в относително изражение на нещата. Да, но ако направим това, казва госпожа Ферейра, ако направим а, оценка а, на търговския дефицит или излишък в сравнение с БВП. Имаме процент от БВП, висок БВП. Моят аргумент не е против когото и да било. Но искам да кажа, че ако ние стагнираме, ако се концентрираме само върху вътрешния пазар, това, което някой печели, се губи от другите. Това е само, което исках да кажа. Искам да посоча същото, което каза господин Клинц. Първо, абсолютният размер е от значение, защото ако вие сте голяма страна, потреблението, търсенето вашата страна означава повече за съседните страни. Но тук се показва потреблението като процент от БВП. И тук говорим за държави членки на Европейския съюз и виждаме, че и залишъка на Германия е сравнително малък, около 5%. Все пак това е сравнително голям излишък, но не чак толкова, колкото примерно в Китай. Мисля, че тук нямаме една политика в Европа разори съседа си, защото в света има много по-големи излишъци. Ние не искаме един свят, в който изобщо да няма дисбаланс, защото има времена, когато е добре да имаш излишък, има времена, когато е добре да имаш дефицит. Така че те сами по себе си не са нещо лошо. Но съгласна съм с вас, че разнородността е много голяма. Има страни, които се занимават с продоляване на големи дефицит, други с продоляване на големи излишък. И за това е трудно да се помисли за това каква трябва да бъде европейската политика, която да бъде почти универсално. универсално. Така че вие сте права, че наистина има разлики, но аз никога не бих го определил това като игра с нулева сума. Мисля си, че всички ще ползват търговията и винаги ще има периоди, когато в дадена страна износ надвишава внос и обратно ако този период обаче е продължителен, то тогава, както вие казахте, наистина, ако това продължава дълго, то тогава вече можем да помислим защо това е така, дали е устойчиво или не и какво трябва или може да се направи. Но все пак нещата не са катастрофални. Но това е предизвикателство пред координираната политика на европейско ниво. Well, a... Мисля, че това е много важен въпрос. И моята оценка е за стратегията 2020 година, така както тя е формулирана сега, тя още се обсъжда. Ако просто зададем въпроса как да гарантираме това, че тази стратегия да бъде по-ефективна, отколкото Лисабонската стратегия, а имаме от какво да се получим в това отношение. До сега предложенията, които бяха получени, според мен са такива, че все още нямаме инструменти да справим с два, с два проблема. Първото е ускоряването на прехода към интелигентна екологосъобразна економика. Този преход изисква по-силни инструменти, както политически, така и финансови. Но имаме и втори проблем. И това е проблемът с диференциацията – в рамките на Европейския съюз. Следователно трябва да определим инструментите, които досигат повече сближаване. Сближаване около общите цели. Ако искаме всички заедно да се придвижваме към тази екологосообразна интелигентна економика, ние имаме нужда от инструменти, гарантиращи сближаване. Ако разгледаме заключенията на последния Европейски съвет – Думата сближаване беше добавена към тези документи. И сега ние трябва да определим една рамка за надзор, който обхваща много страни и тук ще разглеждаме не само растеж, дефицита и задлъжнилостта, но също така и балансите, както търговския баланс, така и баланса по текущата сметка и трябва да си осигурим сближаване. Така че на нас ни трябва една по-всеобхватна рамка. върху която да се базира вътрешната ситуация в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря ви. Смята, че основната ценност на Европейския съюз е вътрешния пазар, а до сега никой не е споменал този важен инструмент за постигане на растеж. Вътрешния пазар в Европа е третия най-голям пазар в света. И разбира се, сега ние очакваме докладно господин Монтес, но бих искала да опита госпожа Мария Родригес. На какво ще придадете вие значение в светлината на европейския вътрешен пазар. И втория ми въпрос. Много ми стана приятно, когато госпожа Никола Фокс Шлоден спомена за тази несигурност или неопределеност, защото бил, и, бил Клинтон на времето беше казал, това е економика глупако, за да подчертай значението на економиката. И може би сега трябва да кажем, това е човекът, това е човешкото същество, глупако. В Financial Times прочетох, че наскоро е имало конференция на водещи економисти и господин Сорос, този всепризнат експерт, каза, че човешката психология е много по-важна, отколкото статистическите данни за економиката. Дали имате повече информация за тази конференция или семинар на високо равнище, организирани от СОРС? На първо място по въпроса за вътрешния пазар. Всички очакват доклада на Монти. Мисля, че има добра идея. Необходимо е да се намери нов компромис за вътрешния пазар. Трябва да се използват повече възможностите на вътрешния пазар, но обвързани с условия, свързани с необходимостта от сближаване на общи екологични, социални, данъчни стандарти. В сферата на данъчната политика, разбира се, не говоря за хармонизация, а за един изключително важен въпрос, който стои пред нас. А именно, че рано или късно всички правителства ще бъдат изправени пред необходимостта от увеличаване на данъците. И ние трябва да имаме обща позиция, която е особено важна за възстановяването. Не трябва да увеличаваме в никой случай а, тежестта върху труда. Трябва да използваме други възможности, например въглеродни данъци, финансови данъци. Всичко това трябва да бъде координирано, иначе няма да има ефект. И така ние не знаем а, какви ще бъдат предложенията, които ще се съдържат в доклада Монти, но има ясна връзка между използването на възможностите, които предоставя вътрешния пазар от една страна и координирането на бюджетните, данъчни и социални политики в Европейския съюз. И се надявам, че доклада на Монти ще направи изводи в тази посока. Не зная дали добре съм разбрала вторият ви въпрос, но господин Сорос неодавна спонсорира една инициатива за намирането на альтернативи, за да могат економиките да се справят с безпредседентни кризи, които са не само зад гърба ни, но и които предстоят. Според съобщенията в печата, не е постигнат консенсус, но това не бива да ни изненадва, защото това е много сложна наука с множество различни мнения, но поне има осъзнаване на необходимостта от определени стандарти в економиката за преодоляване на трудностите. Но начина по който да се прилагат не е много ясен все още. Кейсианството се връща също е, институционалните идеи отново се завръщат, е, но все още нямаме това, което можем да наречем нова е, синтезирана политика, която да се ползва от доверие. Мисля, че трябва да отидем по-далече. Класическото мислене вече не е достатъчно. Трябва да гледаме и какви нови альтернативи съществуват. Председателят, предвид на оставащото време, може би ще дадем последно думата на Перванш, както обикновено. Аз също бих желал да задам въпрос и бих искал да го отправя към двете. Първо към вас, госпожо Родригес. Има две неща, които имат пряк ефект върху вътрешния пазар демографското развитие и нарастващия брой на отпадащите от училище. Тоест, ще имаме, имаме по-малко хора и от тези малко хора имаме висок процент на хора, които не са добре обучени или не подлежат на обучение, защото те са отпаднали от училище и в Германия този процент е 15%, т.е. всеки седми. от Това е изключително обезпокоително. Предвид на тази ситуация, аз си питам дали не трябва да ускорим усилията си за създаването на европейски пазар на труда, който реално не съществува. Когато се опитваме да завършим вътрешния пазар, трябва да положим усилия да създадем европейски пазар на труда. Били сте съгласили с подобно нещо и считате ли, че процесът от Болония реално ни помогна, помага да създадем талантите, от които се нуждаем? Защото ми се струва, че процесът от Болония обучава в умения, без да превръща учениците в а, а, зрели а, граждани. Ние искаме хората да бъдат а, зрели, да мислят самостоятелно. да участват в обучението през целия живот, за да подобряват а, своите способности. Следващия въпрос е към Никола Шунген. Витнат. Äh, ich glaube, dem kann man nur zustimmen. Meine Frage ist, haben Sie im... Да, благодаря. Продължавам, значи, с въпроса. Имате ли емпирични данни, които да доказват, че загубата на доверие се отразява на сивата економика, на корупцията, освен на тях и на много други отрицателни явления в съвременното общество. Благодаря. List, the, you know... Да, аз е, следвам списъка на желащите да се изкажат, е, госпожа Перес, е, тъй като разполагаме с 5 минути. Може би всички да се поставят въпросите, след това да получим общо отговор, иначе няма да ни стигне времето. Госпожо Томсън, вие сте в списъка, така че ще изслушаме следващият, след това госпожа Гебхарм, Улмайер и госпожа Томсън. И накрая ще дадем думата на перванш. Да. Един от въпросите, всъщност, които вече поставихте за понятието доверие. Господин Клинц вече всъщност го повдигна. Докладчицата, експертката също го спомена. Наистина, Трудно е хората да харчат, ако нямат доверие в бъдещето, дори и да имат какво да харчат. В какво се изразява, значи, нашата политика? Да възстанови доверието, за да може гражданите отново да започнат да се чувстват добре, и не само това, а и географски да се придвижват от една страна в друга. След това, нещо друго – Говорихте за структурна безработица и подчертахте, че няма достатъчно добре квалифицирани и достатъчно добре подготвени хора, при положение, че има 7 милиона работни места, които са незаети. А пък от друга страна чухме, че има много добре подготвени жени, които обаче нямат никаква възможност за професионален излъз на пазара. Не мога да приема подобни противоречиви твърдения. 54% от е, завършилите някакво образование и с диплома са жени. Къде са значи те? Може би не са 54%, а по-малко, щом толкова лесно са се загубили. Госпожо Родригес, казвате, че има нужда от създаване на трудова заетост, на работни места – за в които работни места обаче да не са много скъпо струващи. Като инвестиция. След това споменавате за социални услуги, за социално обгрижване на хора с увреждания, с проблеми и така нататък. Освен да не забравям обаче, че може да се работи не само в индустрията, може да се работи в други браншове, като туризма, например. Но в туризма пък трябва да си специално квалифициран. квалифициран. От в последните 20-30 години наблюдаваме тенденция, по силата на която инвестираните в економиката финанси се покачват обратно пропорционално на броя на ангажираните там лица. Какво значи излиза? Все повече и повече инвестиции, все по-малко и по-малко работници, тъй като се заместват от машини, от автоматизация. Извинявайте, но оставете ме да се доизкажа, не ми се отдава често възможност да говоря. Нека да извадим сега един стар, забавен, забравен въпрос. Въпроса за налозите над, на финансовите операции не е от е, днес. Какво става с идеята за данъчни налози на автоматизацията и машина, механизацията. Госпожа Ролмайер, следваща ораторка. Господин председател, малко съм объркана. Защо, бър... Защо смесваме счетоводните баланси с платежните баланси, с търговските баланси? Защо създаваме такова объркване? Нямам нищо против Нидерландия, където търговските баланси са най-цветущи, но пък имам против това, че не мислиме как да подпомогнем тези, които не са в толкова цветущо търговско положение. Често, глас... Често критикуваме тези, които най-добре се справят. Критикуваме отличниците, а това няма голям смисъл пак се връщам на Нидерландия. Чух всъщност, че в Штатите винаги успяват каквото си намислят, защото вярват в самите себе си. Ние тук в Европа с много малки, като това холандско изключение, не практикуваме подобен вид поведение. И трудно ще се научим да преодоляваме трудностите така, как, които ги преодоляват в Америка, водени така от вяра в самите себе си. По въпроса сега за производителната дейност. Не би трябвало да се грижим за иновации, за екологизация на производството, биопроизводство и прочие. Всяка държава има различен капацитет, различен потенциал, така че трябва да оставим пазарните механизми, вътрешния пазар да е, регулира тези начини на поведение, тези регулационни механизми, вместо да внасяме за сметка на изнасяне на производство вън. За никого не е тайна, че много от нашите производства са изнесени в, в Азия. И тук залагаме всъщност на пазари, на услуги. Пример за това е Обединено кралство, където напоследък нямаме много блестящи резултати. Глобалният аспект на финансовите пазари не е тайна за никого. Но нека да погледнем кой всъщност ражда, поражда най-голяма трудова заетост. Това не са глобалните играчи, а малките и средни предприятия. Те са те обаче липсват изобщо от целият този наш данъчен дебат. Защо да не си поставим въпроса за социалната стабилност и за това какво могат да направят за нея малките и средни предприятия. Съжалявам, че ви изнервям, господин председател. Ето сега свършвам. Но градивно, градивно можем да действаме, като създаваме възможност за раждане и съживяване, а не като задушаваме инициативи, които когато идват от там, откъдето нас не ни интересува. Данъчните налози и те трябва да са интелигентни. Трябва да Госпожа Тампсън. Надявам се, че има за нас. Благодаря на госпожа Родригес за това, че посочихте с преса един от основните проблеми създаването на съвременна Европа, нови работни места. Ние разделяме научни изследвания, иновации, създаване на работни места, промишлена политика. В тази институция, когато обсъждаме иновациите, не обсъждаме въпроса за обучението през целия живот и за мен действително е странно, че хората не виждат, че е необходимо да бъдат образовани работниците, ако искаме да мислят новаторски. Работодателите и синдикатите са разработили иновации, които тръгват от работниците. Това е чудесно и а, така се стига до промяна до много от работните места. Мисля, че тази а, концепция може да бъде а, използвана как а, работната сила може да стане по-творческа, по-инновационна на различни нива. Образованието е предварително условие научните изследвания, образованието, иновациите трябва да вървят ръка за ръка. Трябва да разглеждаме възможностите, които се създават в творческите индустрии, в а, сферата на услугите. Но в а, нашата, нашия менталитет ние оставаме в а, обществото на производството само. Тоест, инвестираме в предприятията, в автомобилостроението, в стоманодобива, в други устарели индустрии. Аз бях в Нью Йорк и там проучвах въпроса, свързан с индустрията за компютърните игри, която е още по-голяма, отколкото филмовата индустрия. Не е част от нашата стратегия да излезем от кризата, като използваме такива нови възможности в услугите за бизнеса. Ние не извършваме проучвания как могат да се създадат работни места в този сектор. Тоест, нашия менталитет а, трябва да се промени и да преминем от а, общество, базирано на производството, на общество, базирано на знанията. И в заключение искам да се спре на въпроси, свързани с жените. Говорим за екологосъобразен сектор. 80% от тези, които са заети в този сектор, сега са мъже. В, в... В сектора за полагане на грижи 90% са жени. В Комисията по жените ние искаме да използваме настоящата криза за създаването на работни места и да се сложи край на сегрегирания пазар на труда в Европейския съюз. Благодаря ви. Перванс Переш на думата. Да, благодаря. Ще бъда кратка, за да имаме възможност да чуем и отговорите на нашите експерти. Мария Жуао Родригес, тя спомена необходимите финансови инструменти. Какво друго обаче можем да направим на европейско равнище, за да сме сигурни, че растежът утре, в други ден и в по-други ден ще породи трудови места трудова заетост. Госпожо Шундел, вие говорите за доверието. Аз мятам, че това е една доста сложна грешка. Всъщност това е сложно економическо понятие, което ражда погрешните му погрешните му интерпретации. Съжалявам, че се повтарям, но през 2008 година за първи път е, Международния валутен фонд ни размахва пръст и ни се кара, че влизаме в рецесия. И първото три месече в Германия, април значи 28 година, започва страховит спад в е, продажбата на автомобили. Човек не трябва да бъде гадател, за да разбере, че нещо куца. Аз председател съм комисията по економически въпроси и тогава ми се обадиха госпожа Лагард, господин Алмуния, господин Трише и кой ли още не, за да ми кажат, че няма нищо страшно, всичко това е американска работа, ние за сега тук нямаме такива проблеми. И защо така се правехме че нищо не се случва, защото ни беше страх домакинствата да не се оплашат и да не загубят доверие. И вече да не можем да пеем песничката от Френската революция. Няма нищо страшно, госпожо Маркиз. Може да ви, госпожо Маркизо, може да ви отлети главата, но пак няма да е страшно. Е, ето за това говорим, когато говорим за доверието, неговата липса и страховата психоза, която го следва. Въпросът. Въпросът за управлението на кризите и на излизането от тях. Този въпрос трябва да го обсъждаме предпазливо, с кадифени ръкавици. Всички тези предложения за мораториуми, за пакта за стабилност и растеж – трябва много да внимаваме как ги обсъждаме, как ги тълкуваме тези неща. По въпроса сега за вътрешния пазар. Когато Марио Монти лансира предложението си, аз го приветствах радушно. Колкото обаче напредва времето, толкова по започвам да се притеснявам, защото не знам дали утрешното развитие на нашата данъчна хармонизация ще ми хареса. Говорим за данъчна хармонизация, но това в крайна сметка ще разруши вътрешния пазар. И, идеите на Марио Монти са по-скоро обезпокояващи. Господин председател, може би да продължим на английски вече. Имаме, имаме превод в още 5 минути. Благодаря. Добре, продължавам. Значи, по въпроса за болонския процес, рядко може би комисията по образование се занимава с това, но ние тук рядко в целия парламент изобщо говорим по тези въпроси, така че сега използвам. Тук има много висящи въпроси. Дали той е уместен, дали не, е, дали трябва да се конкурират университетите ни с други, вместо да създават общи мрежи за колективна мисъл, за колективно изобретяване, творчество, иновация и така нататък. Виждате, че скачам от тема на тема но се опитвам да допълня зададените от, от председателя въпроси. Благодаря. Сега давам възможност да отговори. Моля, бъдете много кратки, защото след 5 минути преводачите ще спрат работа. Съвсем накратко за данъчната политика. Може би бях прекалено кратка. Съгласна съм. Тук имаме два проблема. Първо, данъчното бреме намалява навсякъде, но не се постигат по-близки нива на данъчно облагане. За демографските проблеми, как може да избегнем риска от загуба на демографски потенциал? Кои са методите за намаляване на броя на тези, които не завършат образованието си и как да увеличим мобилността за Болония? Съгласна съм, че до сега Болония помогна да се стандартизира образованието в Европа, но не успя да насърчи мобилността. Има нещо грешно там. И имах възможност да оглавявам работната група по Еразъм в Европейската комисия и установихме, че трябва да има реални условия за реализирана програмата Еразъм, трябва да има възможност за личностно развитие на учащите се. Третия проблем. Имаме сериозно разминаване между все по- и по-квалифицирани хора, обаче, независимо от това предлагане, търсенето за високо квалифицирана работна ръка е сравнително ниско. Тоест, по този начин се подкопава качеството на работните места, които се създават. И точно тук е отрешаващо значение да създаде връзка между иновациите и обучението през целия живот. Но също така съществува проблема с доверието. Как да създадем доверие? Аз мятам, че в сегашната ситуация на един твърде нестабилен растеж единствения начин за създаване на доверие е чрез ново обединяване между държавната намеса и частната инициатива. Държавата има отговорност да създава благоприятни възможности чрез обществени поръчки, чрез създаване на нови стандарти, чрез предоставяне на финансови средства и същевременно ни трябва частна инициатива. Но ситуацията е такава, че ние не можем да разчитаме само на частната инициатива. Трябва да създадем доверие по друг начин. Искам да подчертая, че трябва да координираме политики, които до сега не са били координирани. Наистина е потрясаващо, защо до сега не беше възможно да се координира промишлената политика, политиката в областта на образованието, политиката в областта на научно-развойната дейност. Те са разделени на европейско ниво, както и в много държави членки, с малко изключение. Т.е. ние трябва да създадем нова основа. Обаче ние не го виждаме този аспект и в стратегията Европейски съюз 2020 година. Това е всичко. Бях много кратка. Благодаря ви. И сега вече ще продължим единствено само на английски. economic profession is starting to incorporate this concept and more psychological concepts, but um, there's a lot to be uh, done. Um, um,